за вчерашните предложения, така че можем да пристъпя към следващата точка от дневния ред, подготов заседанието на Европейския съвет. Господин Ескибициус има думата от името на Европейския съвет. На, на съвета на Европейския съюз. Добро утро, господин председател, уважаеми членове, о, заме, госпо, господин заместник председател на комисията. Радвам се, че мога да участвам в тази сутрешния дебат от за подготовка на съседанието на Европейския съвет следващия следващата седмица. Ам, економически паричен съюз, економическа и социална политика, е, отбрана са сред изключително важните теми, които ще бъдат обсъждани. Започна с отбраната. Предстоящия дебат по обща политика за сигурност и обрана е изключително своевременно. Това е 4 седмици след влизане в сила на Лисабонския договор и се провежда на фона на известно разочарование от европейските ценности. Това е чудесна възможност да покажем ползата от е, Европейския съюз или казано с, друг, с други думи, да покажем колко трудно е без Европа. Това е въпрос който е особено важно за този парламент, който заедно с е, европейските парламенти допринася за декемврийския дебат. Бюджета за отбрана се свива и цялата отбранителна промишленост в Европа се бори за конкурентоспособност. способност ако поставим възможност и изискванията за отбрана, ще можем да използвам по-ефективно ресурсите и бихме могли съвместно да решим как да се използват и поддържат средствата, които ще, бъдат, ще се възползват от по-големи възможности и ще се осъществяват на национално ниво. Примерът за зареждането въздух-въздух е особено показателен пример. Нито една държава членка не може със собствени сили да осъществи поддръжката на подобен въздушен флот за тези цели. Както ние, така и нашите партньори, особено НАТО, могат да ни помогнат да повишим общите си капацитет, да намалим разходите и да постигнем по-голяма ефективност. Това се отнася и за европейската отбранителна промишленост, която е разпокъсана и фрагментирана технически и логистично. Що се отнася до безопасността на доставките се нуждаем от повече сигурност в това отношение, за да можем да постигнем по-добро развитие и да допринесем за повече растеж и работни места. Разбира се, пред, пред нашите правителствени ръководители ще разгледат нещата в по-широк контекст как може Европейският съюз да отговори всеобхватно на новите условия, новите изисквания за сигурност, особено в областта на киберпрестъпността, морските дейности и е, как можем да постигнем общи, с общи сили с нашите ключови партньори повече сигурност. Европейския съюз ще очертае редица приоритети и общи дейности за да получаваме на свободен достъп. Първо, за да се постигне по-голям ефект от нашата обща политика за сигурност и отбрана. Стабили... Стабилността на Съюза ще обхване всички сфери, тръгвайки от дипломацията до правото и правосъдието, които могат да бъдат подобрени. Вече казах, че сътрудничеството между държавите членки е от е, огромно значение в това отношение. Може да бъдат постигнат много големи успехи, ако ние хармонизираме своите изисквания и координираме по-добре нашата дейност и гарантираме нашата конкурентоспособност е, и способност за взаимодействие с партньорски организации като НЕТО. И накрая, НАТО като накрая, трябва да подобрим взаимодействието между изследователската дейност в гражданската и военната област на национално и европейско ниво. Можем по този начин да спестим разходи, да хармонизираме търсенето, като разработим адекватни е, промишлени стандарти и подходящи процедури, добавяйки ги към вече съществуващото. Това ще даде възможност за по-широк достъп на малките и средни предприятия, които са ключов играч на този пазар. Господин председател, уважаеми членове, ставаме свидетели на постепенно е, възстановяване на економиката и полека-лека се очертава е, растеж, но се нуждаем от още усилия, за да постигнем повече в областта на заетостта. Нашите правителства ще се опитат да положат всички усилия, за да постигнат резултат. Европейския съвет ще се върне и на въпроса за Европейския паричен съюз. Ще се разгледа економическото състояние в държавите членки и еврозоната на базата на проучването, годишното проучване за растеж за 2014 година. Ще продължим да работим за по-добра економическа координация в областта на политиката. Ето няколко момента. Както всички знаем, през последните три години непрекъснато укрепвахме рамката за економически растеж с помощта и на Европейския парламент. Процеса на Европейския семестър, който сега започва за 2014 години, свързва различни усилия за по-голямо сближаване от страна на правителството. Нуждаем се обаче от по-добра координация на, европейск... на економическите политики в държавите членки и еврозоната чрез като се прилагат с конкретните препоръчки за отделните страни и се работи за повече растеж и заетост, можем да постигнем по-добри резултати. Европейския съвет ще насочи вниманието си към тези въпрос и ще потърси по-добро по приложение на механизма за солидарност. Необходим, необходимо е да се постигнат споразумения с цел да се постигне по-добър резултат, да бъдем по по-ефективни, да укрепим демократичната легитимност и по-добрата отчетност. Съответните начини на договореност ще бъдат поставени на съответни процедури и се очаква Европейския съвет да вземе решение относно принципите за постигане на тези съгласувания за относно економическата реформа, която е в интерес на държавите членки в дългосрочен план. Но в краткосрочен план понякога нещата стоят по-различни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 трябва отделните изисквания да бъдат обвързани с финансови стимули и механизма за стабилност. И все пак трябва да се поставят и съответни изисквания, които да бъдат изпълнени за, за предоставяне на финансова подкрепа. Така че Европейския съвет ще постигне съгласие, ще постигне съгласие относно механизма за солидарност и изискванията за сключване на договори. И е, няколко думи накрая за економи... гражданското измерение и социалното измерение на економическия и паричен съюз. Тук се очаква да се потвърди решението за приемане на съответния план за заетост и повишаване на заетостта. Целта е да се включи всичко това в семестъра 2014 година, цикъла на управление и все пак анализите на социалните показатели не бива а, да ни отклоняват от а, пролагане на процедурата за економически дисбаланс. Това е изключително важно за доброто действие на економическия и паричен съюз. Европейския съюз и Европейския съвет отбелязват успех по отношение при осъществяването на банковия съюз. Това е приоритет предвид необходимостта от предотвратяване на бъдещи кредитни кризи в Европейския съюз. Необходимо е още да работим за по-добър механизъм за надзор. Въпроса за дир... приемане на директивите на възстановяване и преструктуриране на банките и гаранциите наистина предстоят да приключат. Търси се един механизъм за преструктуриране на банките до края на тази година. Предполагам, знаете, че вчера съвета ЕКОФИН обсъди тези въпроси и ние, както вече казах, полагайки всячески усилия, ще положим всички усилия това да стане факт до края на тази година. Зная, че оценяват споделяте нашата преценка за необходимост да се постигне съгласие преди настоящия мандат. Европейският съвет ще направи оценка на прилагането на механизма за повече растеж и заетост, прият през юни 2012 година по е, закон за а, акта за единния пазар 1 и 2 и за подкрепа на европейската економика. Това са, разбира се, изключително важни въпроси за повече просперитет и повече заетост. Съветът ще разгледа и въпроса за миграцията в Средиземноморието е, след трагичния инцидент е, край бреговете на Лампедуза, за да не предотврати подобни е, бедствия в бъдеще. През октомври бе поискано да се очертаят ясни приоритети относно средствата и политиките на държавите членки в краткосрочен план. И освен това бе решено въпроса за миграцията да се разгледа в дългосрочен план. Предстои това да стане през юни следващата година. Европейския съвет ще разгледа постигнатото до сега, как от работните групи и дискусите на министрите на правосъдието на съвета миналата седмица. Трябва да кажа също така, че се очаква Европейския съвет да разгледа и някои други въпроси, свързани с обичайните процедури за декември, както и относно е общия енергиен пазар, който се развива от 2011 година с цел разширяване на външното измерение на европейската енергийна политика ще продължи работата в енергийния сектор, което е пряко свързано с растежа, конкурентната способност и сигурността на, без... на доставките в Европейския съюз. Господин председател, уважаеми членове, ние ще продължи, съвета ще продължи да работи за повече растеж, заетост и по-добра конкурентоспособност на Европа. Очакваме конструктивен дебат и да постигнем резултати, която да, които да покажат, че Европа наистина е нещо различно. Благодаря. Благодаря, господин Размусен. Господин Шевкович има думата от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати. Председателя Барозо би желал да присъства днес с вас на този важен дебат, както обикновено прави, но той реши да участва в възпоменателната церемония по случай смъртта на Нелсън Мандела, един от най-великите политици на нашето време. И ето защо аз ще ви представя оценката на комисията за следващия Европейски съвет. През последните 12 месеца комисията отправя едно и също послание – Полагаме огромни усилия по отношение на фискалната консолидация, структурните реформи, стабилизацията на финансовите пазари и не на последно място активната солидарност. Всичко това е постигнато в Съюза. Ако успеем да продължим тези усилия, в крайна сметка ще излезем от кризата. Виждаме, че механизмите работят. Вече виждаме резултати. Економическите показатели показват, че има бавно, но сигурно възстановяване, има известен растеж. Положението в страните по специални програми се стабилизира. Това се вижда най-вече в Ирландия. Тя напусна своята стабилизационна програма. Ето защо това е важен сигнал към гражданите на Ирландия и на Европа. И към международните пазари, и към международните кредитори. Вижда се, че когато се полагат усилия, това води до конкретни резултати. Ирландския народ демонстрира решителност, ирландските политици го направиха и се вижда, че има конкретен резултат. Освен това, Ирландия пое по пътя на свързването на отговорността с конкретните мерки и с помощта от страна на Европейския съюз. Трябва да видим същото и в другите държави. Латвия ще приеме еврото след две седмици и това е знак на доверие в нашата обща валута. Въобще 2013 година се превърна в преломна година за кризата. Тя е успешна и по други причини. Успяхме да договорим и да приемем многогодишната финансова рамка – Успяхме да създадем един надзорен механизъм в банковия сектор. Предприехме нови стъпки към реформирането на економическото управление на Съюза. Европейското полугодие и координацията на европейските бюджети протичат по един добър начин. Естествено, не трябва да се отказваме сега. Възстановяването не може да е само за някой. Безработицата остава действителност за много европейски семейства и не можем да оставим работата по средата. Това ще остане посланието на комисията към вас и към Европейския съвет следващата седмица. На срещата на върха следващата седмица трябва да вземем решение за предприемане на допълнителни стъпки. Имаме възможност да направим 2014 една много успешна година. Трябва да продължим с реформите. Ще представим пътната карта на Комисията за економически и паричния съюз. Рамката за економическо управление, която работи вече една година, дава необходимите инструменти за излизане от кризата, но трябва да продължим с предприятите мерки. Трябва да продължим да се борим за стабилността на еврозоната в следващите години. Дължим го на нашите граждани и на нашите държави. Особено на онези, които пострадаха толкова много от кризата. Знаем, че все още има нужда от допълнителни действия, за да се предотврати евентуална бъдеща криза. Ето защо първо трябва да приключим работата по банковия съюз, като създадем единен фонд за преобразуване на банки и единен механизъм за преобразуване. Смятаме, че тук трябва да се работи много бързо в съвета, като се използват предложенията на парламента. Сега е време държавите членки да започнат да разговарят и да стигнат до споразумения този месец. Вчера на съвета се постигна известен напредък по тази тема и се надявам, че преди Европейския съвет ще стигнем до споразумение. Много е важно да приключи работата по това законодателство преди следващите избори за Европейски парламент. След снощните дебати в съвета можем да се надяваме, че ще има споразумение по схемите за гарантиране на депозитите и по механизма за преобразуване на банките. Приключването на работата по банковия съюз трябва да е основната ни и непосредствена цел. Въпреки това трябва да кажа, че с това работата ни няма да приключи. Трябва да направим нашия модел още по-стабилен и да координираме економическите политики в Европа, като използваме естествено и ефикасна солидарност. Ето защо съвета следващата седмица ще продължи да обмисля какво да се направи по отношение на асоциираните механизми за солидарност и различните договорни условия. По този начин ще може да се гарантира изпълнението на различните мерки. Много е важно тук да се споменат и препоръките за конкретните държави. Те са изключително важни, за да се приключи работата по реформите. Комисията прие всички тези инструменти по-рано през тази година. Нека да подчертая обаче, че идеята тук не е Брюксел да създава проблеми пред държавите членки. Точно обратното. Дисциплината е присъща за европейското полугодие и за фискалния пакт. Сега е дошло времето да се укрепи всичко това, да се използва възможността за по-голямо участие на различните заинтересовани страни. Процесът трябва да се договаря отдолу нагоре. Елемента на солидарност трябва да придобие плътност, да стане по конкретен, за да се укрепят реформите. В крайна сметка тези реформи са от полза за всички европейци. Тук става въпрос за приемане на всички тези идеи, за приемането на, на, на общия интерес на еврозоната и не само, общия интерес на всички. Комисията ще направи предложение, което ще представлява основа за допълнителната работа през първото полугодие на 2014 година. Смятаме, че механизма за солидарност и договорните условия трябва да станат неразделна част от европейското полугодие. Би следвало да поставим ударението върху областите, които ще имат пряко въздействие върху растежа, конкурентоспособността в Съюза. Би следвало да включим в цялото това занимание всички страни в еврозоната, като дадем възможност и за доброволно участие. Ще има помощ за държавите членки под формата на безвъзмезни средства, под формата на, на кредити, на гаранции. Би следвало да се подсили възможността за поглъщането на шокове от всички държави. Друга тема, която ще се обсъди е ОПСО, общата политика на сигурност и отбрана. Има голяма нужда от такава политика. Комисията призвава за напредък вече от дълго време насам. Барозо го подчерта по време на речта си за състоянието на Съюза. Казахме през юли, че трябва да има един стабилен и устойчив сектор на отбраната и комисията смята, че този въпрос е приоритет. Направихме конкретни предложения за постигането на една по-конкурентна и по-малко раздробена отбранителна индустрия в Европа. Искаме да имаме една по-добра отбранителна способност, искаме да бъдем малко по-автономни. Трябва да се придвижим към обща политика на отбрана по три причини. Първо, трябва да имаме ефикасна и видима политика на сигурност и отбрана, като част от международните ни ангажименти. Би следвало да защитаваме нашите ценности и позиции с ефикасни военни мисии тогава, когато това е необходимо. Освен това, чрез бързото разгръщане на граждански мисии и чрез използването на военни групи можем да постигаме по-добре целите си. Би следвало да засилим нашата военна способност в области като трафика на хора, като киберсигурността. По този начин външната политика ще придобие още по-голяма плътност. Освен това, имаме нужда от такава политика, защото бюджетите на държавите членки са под натиск. Ето защо трябва да засилим сътрудничеството. Днес повече от 75% от инвестициите в отбрана се правят на национален, е, в национален план. Защо трябва да казваме, че имаме нужда от 7 конкретни вертолета или 16 конкретни бойни катера, когато може да се свърши същата работа само с един? Економиите от мащаба и ефекасността са изключително важни и те ще доведат до още по-добра политика на сигурност. И на трето място говорим за растеж и за заетост и в този сектор. Този сектор дава работа на около 400 хиляди души. В него има 96, 96 милиарда евро оборот. Е, и това са данни от 2011 година. Ето защо има потенциал за конкурентоспособност. Нашите компании трябва да остават станат конкурентоспособни, би следвало да инвестираме в економика на познанието, в сектор на познанието, като използваме максимално потенциала на научната и развойна дейност. Държавите членки трябва да приложат политиката по отношение на обществените поръчки в отбраната от 2009 година. Би следвало да работим за по-добри пазари на отбрана и отбранителни продукти. Освен това, трябва да създадем общ подход за сертификация. Е, това ще за сертифициране, това ще даде възможност за по-голяма конкурентоспособност. Същото въжи и за работата ни по отношение на европейските спътници. Нашата обща политика в областта на сигурността и отбраната се развива в тясно сътрудничество с нашите партньори от останалия свят. И ето защо това сътрудничество би следвало да стане максимално бързо. Само ако имаме общи ресурси, ще работим по възможно най-успешен начин. Така че комисията смята, че е назрял момента да се подсили сътрудничеството и взаимодействието между държавите членки. Имаме нужда от по интегрирана индустриална база и по-добро сътрудничество между европейските агенции в сектора. Винаги сме искали да има един по-обединен по-силен Европейския съюз, който може да се грижи за благоденствието на своите граждани и да бъде основен играч в международната политика. По всички тези въпроси Европейската комисия и Европейския парламент сътрудничат през последните месеци и години, като всеки път се опитват да задават все по-големи изисквания и да стават свидетели на все по- голям напредък. По отношение на миграцията, комисията очаква Европейския съвет да приеме решение за общи действия по отношение на създаването на специална група за Средиземноморието. Трагедията в Лампедуза показа, че би следвало да засилим операциите по граничния контрол и да засилим нашата военна способност по бреговете на Средиземноморието. Ние можем да се справим с незаконната миграция, с миграционните потоци, но само ако работим в дух на солидарност. Нека да ви припомня, че комисията заделя до 50 милиона евро, включително средства за непредвидени разходи. Много от тези пари ще отидат за Фронтекс, за наблюдението на границите. Характера на проблемите е такъв, че всички трябва да работим заедно и да получаваме помощ. За да се справим с организираната престъпност и трафика на наркотици и хора, би следвало да подсилим сътрудничеството с трети страни. Програмите за регионална защита могат да се подсилят най-вече когато става въпрос за Северна Африка. Нашата политика на презаселване трябва да стане много по-добра заедно с държавите членки би следвало да видим как можем да създадем законни канали за идване в Европа, за студенти, например, за учени и така нататък. И накрая би следвало да подсилим сътрудничеството с трети страни, да водим диалог в областта на мобилността, сигурността. Тук говоря най-вече за страните от южната част на Средиземноморието, Ливан, Египет, Либия и така нататък. Уважаеми депутати, Европейския съвет ще види какво е постигнато по отношение на пакта за растеж и работни места. Тук има някои положителни новини, но все още трябва да се постигне напредък. Държавите членки трябва да изпълнят поетите обещания. Само един пример, който ще бъде разгледан на съвета следващата седмица. Данъчната политика и по-конкретно борбата с данъчните измами и неплащането на данъци. План за действие беше прият преди една година. Комисията направи необходимите предложения за създаването на цялостна система за обмен на информация между данъчните администрации и за създаване на правила против агресивното данъчно планиране. Имаме сега по-добро взаимодействие с Андора, Лихтенштайн, Сан Марино, Монако. Смятаме, че трябва да се следват глобалните стандарти. Вчера обаче, още веднъж, финансовите министри на Съюза не успяха да стигнат до споразумение поради опозицията на две държави членки. Става въпрос за директивата за спестяванията. Надявам се, че ще успеем все пак да постигнем някакъв напредък. И накрая да се надяваме, че Европейския съвет ще се споразумее за мерки за засилен достъп до средства, най-вече за малките и средните предприятия. Имаме нужда от нещо подобно. и IBN и Европейската комисия трябва да намерят допълнителни е, стимули, допълнителен начин за действие, за да се подсили европейския бюджет. Надявам се, че следващата седмица държавите членки ще се договорят за подобрение на дейността. Нека да приключа с няколко бележки относно положението в Украина. Знам, че вчера сте дебатирали източното партньорство. Мисля, че това е тема, която няма как да бъде пренебрегната и тази сутрин. Нека да припомня още веднъж каква е пределно ясната позиция на Европейската комисия. Европейските ценности и принципи трябва да се зачитат. Това въжи и за украинските власти, но то въжи и за всички. Особено когато Виждаме какво се случи с нощи. Насилието не може да е решение на проблема. Решението трябва да е политическо и то трябва да се постигне чрез диалог с украинската опозиция и гражданското общество. Председателя Барозо вече на два пъти разговаря с президент Янукович след срещата в Вилнюс, като го прикани да не използва насилие срещу тези мирни протести, и го призвал освен това да зачита свободата на украинските граждани. Върховният представител в областта на външната политика Катрин Аштън е в Киев днес на място, като ще се опита да съдейства за постигане на мирно решение и излизане от кризата в Украина. Хората на тази страна ясно показаха, че подкрепят европейското бъдеще на, на Украина. Ние направихме предложение за това да се подпише едно цялостно економическо е, споразумение, споразумение за асоцииране, но условията не бяха изпълнени. Ето защо трябва да кажа, че имаме нужда от мирно решение на всички тези проблеми. Приветствам е, консенсуса, който беше постигнат на вашия дебат вчера. Парламента и комисията от самото начало работят заедно за постигане на общия европейски интереси и ще продължават да го правят и за бъдеще. Благодаря, господин председател. Шефчович. Благодаря, господин Шефчович. Сега от името на НП и нейната политическа група Йозеф Дол. Господин председател, уважаеми колеги, първо по... Първо, що се отнася до Украина, ние много внимателно следим случващото се. Е, ние смятаме за прискърбен факта, че украинското правителство не подписа споразумението за асоцииране, което пък мобилизира общественото мнение на страната в защита на основните права и свободи. И аз бих искал да кажа на е, украинските граждани, че сме на тяхна страна и си противопоставяме на всяка форма на насилие срещу тях. Е, обстановката е взрива опасна и аз призовавам за впрягане на всички посреднически усилия на Европейския съюз, както по времето на Оранжевата революция, за да се намери мирен изход от ситуацията. Е, украинските граждани ни отправят категорично послание. Те желаят една силна Европа. И аз съм е, е, удовлетворен от това, прочим, че в Украина виждаме повече европейски знамена, отколкото в държавите членки. Европа трябва да прояви амбициозност. И а, насочвайки се към същински економически е, съюз, ние бяхме амбициозни в самата Европа. Преди пет е, години е, решенията, които взехме, бяха амбициозни и добри. Държавите членки все така вървят по правия път. Така наречения шестопакет работи. Европа Европейския економически е, и паричен съюз също. И виждаме, че всички сме взаимосвързани. И все повече и повече трябва да работим заедно, щем или не щем. Впрочем, нека да видим економиката. Какво прави економиката? Економиката работи е, съгласувано, а в политиката всеки дърпа чергата към себе си. Това е абсурдно националните бюджети в край на краища не могат да бъдат разтягани до безкрай. Не всяка политика може да бъде, прочен и финансирана. Що се отнася до отбраната? Аз се присъединявам тук към казаното от господин Шефчович комисаря. Темата е крайно щекотлива, но доста държави членки отдават по-малко 2% от, от БВП е, за е, отбраната. Ако Европа не се самоорганизира в областта на отбраната, тя вече повече няма да съществува в новия световен ред. Бяхме наивни. Разбира се, края на студената война е, изигра своята роля, но светът се променя. Вижте какво става в Северна Африка, в, в Косово, кланетата в Централна Африка. Европа е длъжна да изиграе своята роля. И това са задачи, с които Европа все повече и повече ще трябва да се нагърва, Между другото, Съединените щати смятат, че Балканите са работа на Европа. И разбира се, ако ние се откажем, нищо лошо. Руснаците ще дойдат на наше място. Да видим какво става в съседния ни район, в Украина, в а, Молдова. А, а, немалко наши стратегически интереси могат да бъдат застрашени от регионалните сили. И аз не веднъж съм го казвал. Ние трябва да се готвим не за война, но за поддържане на мира. И нека се върнем на, на Централна Африка, а, образи от която днес изпълват екраните на, на, на, на телевизорите. Ние естествено няма да работим там а, а, сами, но във всеки случай трябва да се опрем на общата си политика в областта на сигурността и отбраната, за да просъществуваме на този свят. И за да опазим своите граници, трябва да засилим способността си и за военен, и за смесен отговор в началото сме, трябва да кажа, на, на договорености е, и тук не могат е, е, само 9 държави членки е, е, да е, е изпълняват задачите в интерес на всички останали. От друга страна, става въпрос за нарастване на помощите за развитие на страните, които са източник на е, е, миграцията, за да се развиват те сами. И нека пак се върна на, на Централна Африка. Наистина, е, образите са, са шокиращи трябва да се поддържа реда, за да се избягват подобни трагедии и да се финансира едно същинско развитие. И пак се връщам на казаното от, от господин а, Шефкович. А, а, финансирането а, на нашето превъоръжаване би следвало да се промени. Трябва да намерим начин и вече не можем да работим така, както сме работили до сега. Вие казахте, господин Шефчович, има оперативна несъвместимост. Аз не съм специалист по материалната част, разбира се, но трябва да работим и с НАТО, за да изградим военно-промишлен комплекс, който е достоен на, а, за задачите, които му се възлагат. И трябва, трябва да действаме заедно. Инак не бихме могли да опазим своя промишлен потенциал в отбранителната област. И разбира се, необходим ни е така наречения шесто, е, шестопакет. Знаете, шестопакетите днес са на мода. В областта на отбраната също. Без каквито и да било табута. Като говорим за амбициите, уважаеми колеги, въпросът, който е на дневен ред днес, предвид развитието на обстановката, предвид днешната еволюция след скорошните революции, трябва да си кажем, че ни е необходим и така наречен шесто пакет по правосъдието в Европа. Ясно е, съдебната, правосъдната област е, е щекотлива. Не може да се отстояват на интересите на господин Хикс в, в ущърп на интересите на господин Игрек. Но твърде малко, а може да се, да се извърши повече, твърде малко е, е постигнато до сега в е, съдебната област. И трябва да помислим и за това, имайки предвид какво става в някои от държавите членки. Европа, да, е, е общност на ценностите, на споделената отговорност, да, приключвам господин председател, Европа трябва да засили собствените си позиции, за да се чуе гласът и в новия е, световен ред и, значи, повече Европа. Онези, които казват по-малка Европа, грешат и твърде скоро ще се убедят в своята собствена грешка. Да, на основата на споделените ценности да вървим напред в интерес на бъдещето и суверенитета на нашия континент. Благодаря. Благодаря. За, от името на социалистите и демократите давам думата на председателя Йозеф е, е, свобода. Господин председател, позволете да започна с Украина. Ние вложихме вси, положихме всички усилия в страната, за да ограничим дейности и да не се стига до на, насилие. Хубаво е, че господин Янукович е срещнал с Катрин Аштан и, председ... и други президенти, но е, едно е да седиш и да си говориш с ръководителите на различни европейски нива и след това да изпратиш полицията срещу хората, които демонстрират в Украина в името на европейските ценности, защото именно за това се борят те, уважаеми колеги. Е, по въпроса за отбраната, да, напълно вярно е, нуждаем се повече усилия за европейска отбрана. Е, САЩ се ангажира повече в Тихоокеанския район. Е, ние трябва да изпълним нашата роля, да се борим заедно срещу тероризма, например, защото тероризмът дълго ще бъде наш съсед и, както каза за господин заместник председателя на комисията, синергетичния ефект и по-добра координация в различни области ще ни помогнат да економисаме национални средства и да постигнем по-добра отбрана година. И ако 6000 работни места са, в, са заплашени от фирмата, е във фирмата ЕДЕС, това означава, че националната, националното правителство не е постигнало необходимото, защото има по-малко европейска отбрана, което е скандално. Но се нуждаем от повече обща отбрана, но се нуждаем от социално сближаване и повече социални аспекти, за да постигнем по-добър живот на нашите съграждани. Прочетох за економическото развитие. Имаме ръст на растеж, увеличаване на растежа от 2,8 до 3,6. Имаме чудесни новини в това отношение, наистина чудесно. Само, че за САЩ това се отнася за САЩ, а не за Европа. В Европа положението не е толкова толкова розово, както чухме от комисията и съвета. Имаме сериозни затруднения и трябва да покажем по-различна политика от казаното в годишния преглед на, на растежа. И трябва да кажа, че след като съм посещавал в различни страни, колкото повече говори господин Рен, колкото толкова повече се засилват антиевропейските настрои в тези страни. А, аз не искам да в започвам конкурс за красота между господин Ферховстат и господин Рен. Но трябва да променим политиката, защото 18% по-малко резултати в Гърция, 9% за Испания и Франция. Това е мнението на специалистите на съвета. А, е, през 2033 година Испания ще достигне съответните желани показатели за заетост. Това е действителността. И как да живеем в условия на социално съсипване на някои страни от Гърция до Португалия. И това е мнението на независими организации, като Каритаса как да помог, да вярвам на комисията и тройката, след като в Гърция се казва, след като хората не могат да си плащат, да освободят жилищата. И това е отговорът на мнението на един от тройката. Дайте, организирайте приюти за тези хора и подобно решение е неприемливо за нас. Да, има по-добри идея. Не зная как комисията ще реагира на предложението, че ако санкционираме нашите банки с е, милиард и 700 милиона евро, защо да не използваме тези пари за борба с безработицата? Защо просто да прибираме тези пари? защото това би било една по-добра идея. Има много по-добри идеи за обща европейска политика и за договореностите, например. И отново банковия съюз попада под знака на национални нагласи и чувства, вместо да се потърси обща европейска економическа и парична политика. Сега за социалните аспекти на днешна Европа. Над преди повече от 40 години, на 13 ноември, е, то настанаха 40 години. Тогава германският канцлер Вили Бранд е, говори пред Европейския парламент, с която и в тази реч е, той пледираше за економически растеж и социални права и очерта социалния съюз. И трябваше отново да се бори с комисията и мнозинството в съвета за постигането на това и да се въведат строго социални критерии в економически и паричен съюз съюз. Но някои от държавите членки, и аз поглеждам към британското правителство, но не само тях, се опитват отново да ограничат свободата на движение в Европейския съюз и да изградят нови прегради, защото само хората с пари могат да пътуват, вместо да имаме обща стратегия за борба с бедността, ние се борим срещу гражданите от другите държави държави членки. Така че днес национализма отново засяга и определя социалните аспекти трябва да преодолеем е, пропаста между бедните райони и трябва да преодолеем бездната между национал, съграждани и чужденци, защото съграждани сме всички в Европа. Великобритания и други изискват е, повече права за тях, но вместо да използват тези права, за да се развият да за да се ограничи туризма с цел социални придобивки, но нека не разрушаваме постигнатото от Европейския съюз. Свободата на движение има две идеи за Европейския съюз Едната е, е да, да останем в рамките на общия пазар за стоки и услуги, може би и за стоки в областта на отбраната, но има и друга, е, друг един Европейски съюз, който ограничава свободата на движение. Д, борба с бедността е едно от техните правила. Да, има недоверие към Европейския съюз, но причината е защото Европейския съюз не решава социалните и економически проблеми. Нуждаем се от обща економическа политика и общ солитален съюз, където хората да се възползват от свободата на трудата на движение. Нека направим нещата по-добри, но нека социалния съюз бъде база за доверие в единния Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Е, давам думата на господин Ферховщад. Благодаря, господин председател. Нека в началото да благодаря на всички колеги, които проявяват е, интерес към демократичния избор, е, за който ние се застъпваме в либералната група. Само в групата на либералите имаме демократичен избор, господин Свобода. Конкретно искам да благодаря на, на господин Свобода. Нека сега по същество. Искам да отдам дължимото на украинците. Защо? Защото няколко стотин хиляди души по улиците на Киев представляват най-добрия отговор на евроскептицизма, който се надига в Европа. Защото в Европа националистите, популистите се опитват да обяснят на всички, че няма бъдеще за Европа, че Европа е приключила своето съществуване, а в Киев има хиляди, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Моята надежда, колеги, е, че този проевропейски дух ще възтържествува не само по улиците на Киев, но и на Европейския съвет следващата седмица. И това е нещо необходимо, защото този съвет не е обичайен съвет. Имаме три основни пречки, които трябва да бъдат преодоляни. 6 месеца преди изборите за Европейски парламент. Първо, по общата европейска отбрана. Точно преди 60 години Френското национално събрание направи огромна грешка. Вероятно си спомняте. 1954 е годината. Аз не помня, тъй като тък му се бях родил, но тогава Френското национално събрание отхвърли плана за Европейска отбранителна общност. Ако направим обаче проучване на общественото мнение в Европа, ще видите, че във всички държави членки има мнозинство за обща европейска отбрана. Има такова мнозинство дори в Великобритания. Ако има един въпрос, по който британците смятат, че трябва да работим заедно, това е европейската отбрана. Знам, че преди 10 години имаше хора, които се смееха, когато заедно с Франция и Германия организирахме една среща на върха, която после беше наречена шоколадовата среща. Става въпрос за събитията веднага след а, войната в Ирак. И тогава имаше едно доста голямо и доста добро споразумение. Даже между Франция и Великобритания. Надявам се, че 10 години след тази случка отново ще се обединим, защото като се има предвид под какъв натиск са положени на националните ни бюджети, трябва да се действа. По-добре да се сътрудничи в тази област. Втората решителна стъпка, която трябва да направим на този съвет, господин председател, е архитектурата за еврозоната, архитектурата на общото економическо управление. Нека съвсем ясно да кажа. Европейския парламент не иска да има такива договорени условия. Какво означава това? Че трябва да се сключи споразумение между държава членка и между комисията, че трябва да се наложи реформа на трудовия пазар. Тази система ще доведе до смъртта на Европа. Ще доведе до жестока съпротива във всяка държава членка, защото Европа ще се намеси в националните реформи. Вече сме го казвали. Брок Голтиери го подчертаха. Вие продължавате с е, тази идея. Същото въжи и за насоките за сближаване. Трябва да има насоки за сближаване, които да се прилагат във всички 27-28 държави членки на Съюза и 17-те членки на еврозоната. Трябва да има насоки, казвам, за сближаване. Повтарям, с цел да има реформи. Но не налагайте задължителни мерки, защото така създавате впечатлението, че Европа налага специални реформи в национален мащаб, а за това могат да носят отговорност само държавите членки. И накрая, господин председател, банковия съюз. Нека да кажа нещо, което съм повтарял много пъти в пленарна зала. Без банковия съюз няма как да излезем от кризата. Ще станем свидетели на онова, което се случи в Япония, именно дълъг период на економическа стагнация. Имаме нужда от истински банков съюз, не чисто и просто банков съюз, не една нестабилна система от национални механизми за преобразуване. Имаме нужда от общностна система, не междуправителствена система. Тази сутрин, като прочетох какво е станало на Екофин е, с нощи, ми стана ясно, че става и ясно за междуправителствена система да се надяваме, че парламента ще я отхвърли. Освен това, трябва да се плаща не от страна на данакоплаците, от страна на банките. Защото ако създадем системата, която се предлага да се създаде, пак да накоплаците ще плащат. Аз мятам, че банките трябва да плащат възоснова на рисковите си профили. Парламента би следвало да даде пълна подкрепа на комисията, за да реагира в тази връзка. Надявам се, господин председател, господин представител на комисията, че европейският дух ще възтържествува следващата седмица на заседанието на Европейския съвет, както той тържествува на Майдана на независимостта в Украина. Благодаря, колега, колегата Оди. Има един въпрос към вас, господин Ферховщад. Уважаеми колега, вие е, цитирахте представителя на френския народ, който е имал основание на времето да не поверява отбраната на страната на Европа, понеже Европа тогава все още не е била готова. Та въпросът ми е, вие искрено ли смятате, че днес Европа е в състояние да осигури отбраната на хората и възможно ли е да се осигури европейска отбрана без големите държави? Без големите държави членки, които са в състояние да осигурят отбрана на съвременно технологично равнище. Вижте, господин Оди, е, първо на първо смятам, че европейската отбрана трябва да съществува. Нали? Тъй като е, по-настоящем просто не можем повече да си я позволим. Реалността е такава, не се плаща за европейската отбрана. На 42% Европа зависи за отбраната си от Америка. 42%. Нали? почти половината. Но при това сме в състояние да осъществим не повече от 10% от операциите, които извършват американците. Значи една малка сметка сочи, че Европа е 4-5 пъти по-малко ефикасна в военната област от американците. И да, естествено, трябва да се а, а, продължи на основа на договорностите от Сен Мало. Ей, е, тъй като Франция в този случай по Сен Мало прие да се търси отбранителна общност. Преди 10 години е, президента Ширак е, направи тази стъпка, прекъсва председателят оратора, който всъщност не говори в микрофона. Благодаря ви, господин Ферховщад. Сега колегата Хармс от името на Зелените има думата и свободни европейски алианс. Уважаеми господа председатели, драги колеги, радвам се, че сега след специ... специализираните въоръжени групи, които атакуваха бюрата в на опозиционните групи в Киев, най-сетне нашия парламент за единна позиция. В това отношение миналата седмица това решение не бе възможно. Е, радвам се, че това решение не съществуваше да присъстваме официално в Киев на Майдан в края на седмицата. Надявам се, че след обсъдената вчера резолюция, която днес ще приемем, нещата ще добият ясна форма.

В Киев проличава една голяма слабост на Европейския съюз, а именно единна политика, която води до конкретни действия по отношение на Украина. Тази голяма слабост се проличава веднага. Ние не сме като Русия да правим единна политика, а онези, които искат свобода и демокрация в е, Украина, не бива да плащат за това тази липса на единства в Европейския съюз, за общата политика на сигурност и отбрана. Мисля, че тръгваме неправилно. Да, вярно е, трябва да помислим как да изградим и как да представим нашата обща политика на сигурност и отбрана. Къде искаме да сме след 5 години? Какво учим от военни операции, от, от Аланта, от френското присъствие в Мали или от бягството на европейски войници от Афганистан? Какво се, от какво се нуждаем? всички ние. Ако дебата тръгне от тук, мисля, че ще постигнем една обща по-добра политика и предвид финансовите ограничения в Европейския съюз, предвид ситуацията, че имаме твърде малко пари за социална политика, за борба с младежката безработица в Европейския съюз, сега е, идеята от европейския бюджет да се предлага военно оборудване, да се купува военно оборудване, човек се пита какво става. Не се променят така европейските нагласи. Сега, що се и до бюджетния съюз, деведнъж сме говорили без Европейския парламент е, и хора като Свен Гигоц и други нямаше да имаме първия стъп, на стълб на банковия съюз. Нямаше да има изобщо европейски банков надзор. И това, което би помогнало много на справедливостта в Европа, този фонд за структуриране, на преструктуриране на банките, който се финансира от банките, си остава табула раза. Нищо не се прави по въпроса. Е, госпожи, изисквания, от които ние се нуждаем за дълготрайно, стабилно евро за преодоляване на кризата, предполагат обща фискална и финансова политика и економическа политика. Но това, което чухме от вас, господин Шевкович, е точно обратното. Кой иска да се повтари, повтаря гръцкия сценарий? Една страна, която в началото на дебата бе готова да обсъжда реформи, в която имаше нагласа за реформи. Кой иска да се повтори този сценарий? и от нагласата, готовността за промени да се стигне до страха от бъдещето и хората търсят убежище в популистски движения, защото няма надежда, не виждат надежда в Европа. Точно това трябва да се поправи, коригира в договорността, за които говорите. Това е антиевропейско и нашата политическа група никога няма да го подкрепи. Благодаря, госпожо Фармс. Сутимто господин Келенън за консервативната фракция. Благодаря, господин председател. Много пъти сме обсъждали економическата политика в парламента. Днес е, ще говоря за политиката на отбрана. Когато става въпрос за отбраната в Европа, според мен правилният подход е подхода на сътрудничеството, на изграждането на способности и съвместимост. Това е подхода, който Европа развива вече 60 години в рамките на НАТО. НАТО е един проверен алианс. Много от вас обаче искат да го подкопаят, да създадат ОПСО и да създадат още по-голяма бюрокрация. Защо искате да създавате европейска армия през задната врата? Естествено, трябва да признаем, че НАТО трябва да се модернизира. Когато беше създадено НАТО през 1949 та година, първият генерален секретар каза, цитирам, ролята на НАТО е да държи руснаците отвън, американците вътре, а германците на колене. Сега реалността е малко по-различна от 1949 година. Силата на НАТО в крайна сметка е трансатлантическото отношение. И ето защо американците трябва да останат вътре. Европейското трансатлантическо сътрудничество е изключително важно и днес. За съжаление, по време на президентството на, на Обама, е, САЩ е, поема по един е, нов път и ние ги насърчаваме по този път. Някой може да каже, че пътя за, за реакция е обща европейска отбрана, но този план няма да успее. Първо, защото европейските страни нямат необходимите ресурси. НАТО харчи около 1 трилион долара за отбрана. Две трети от тези средства идват от САЩ. Останалата една трета, която се дава от европейските държави, е, всъщност 70% от нея се дава само от 4 държави Великобритания, Франция, Германия и Италия. Няма да може да има европейска отбрана, когато финансовото бреме се поема от толкова малко държави. Всъщност, е, така или иначе, европейските средства са незначителни в сравнение с тези на САЩ. На второ място, европейците няма да дадат е, контрола върху своите активи на обща система. Вече е имало вето по един общ генерален штаб. Така че ние смятаме, че в рамките на НАТО трябва да има междуправителствено сътрудничество, сътрудничество между държави а сега се опитвате да създадете нещо подобно, нещо, което много прилича на НАТО, само че искате да го наречете с различно име. А това са ресурси, които можем да използваме за хардуер, за обучение, вместо да си играем с дървени войници. Най-важното тук обаче е, е съдбата на нашите войници. Всеки уважава своите войници и аз лично искам да отдам дължимото на героизма на британските войници. Тези хора се борят за кралицата, за своята страна, за моята страна. Тези хора са готови да платят с живота си за страната си. Дали ще са готови да го направят за Европа? Мисля, че не. Европейските държави имат дълга история на двустранно и многостранно сътрудничество и това сътрудничество трябва да продължи. Трябва да работим заедно там, където е възможно. В рамките на интелигентната отбрана на НАТО вече има един такъв подход. В Мали наскоро Великобритания изпрати полети, за да се помага на, на усилията на Франция. За да има такива двустранни мерки, трябва да има добро желание. Няма нужда от нова европейска бюрокрация. Просто държавите трябва да демонстрират добра воля. Е, тази добра воля не винаги се демонстрира във всички държави членки и това се вижда много добре от разделението, което породи войната в Ирак преди 10 години. И тогава се видя защо националната независимост е толкова важна за различните държави. В тези трудни времена не можем да даваме на Брюксел правомощията за обща отбрана. Имаме добра отбрана, 60 години тя работи, тя работи в рамките на трансатлантическото партньорство и тя остава най-добрата ни надежда за сигурност в 21 век. Всяка стъпка към изграждането на ОПСО води до това, че САЩ се отдалечава с една стъпка от нас. В тези времена трябва да останем убедени е, и обединени всички заедно в НАТО, ние заедно с САЩ. Нека да не създаваме европейска държавност. Нека да поставим ударението върху онова, което работи на практика. Нека да не създаваме нова бюрокрация за целите на бюрокрацията. НАТО работи. Нека да не създаваме европейска армия през задната врата. Когато става въпрос за отбрана в Европа, правилният подход трябва да бъде сътрудничество, изграждане на способности, както казах от самото начало. Благодаря. Сега от името на Обединената левица госпожа Цимер. Госпожа Цимер, господин председател, уважаеми колеги, е, Вчера э, стана дума за новия лауреат на Европ... Новата награда на замира миналата година, това бе Европейския съюз. Защо не използваме Европейския съвет, за да прокламираме едно виждане, а именно, че Европейския съюз е унази световна общност, която дава, се застъпва за намаляване на въоръженията. Химическите оръжия вече бяха намалени с 80%, едно много сериозно постижение в една страна, която е заплашена от гражданска война, постига това във военни условия. А Ние какво правим? Провеждаме заседания на най-високо ниво на лобистите за въоръжение, въоръжаване. Не това е нашата задача, не това очакват европейските граждани от нас. Сякаш живеем в паралелен свят. Имаме Европейски съюз, разяждан от кризата, а ние ние какво правим? Говорим за това как да използваме европейските бюджетни средства не по-ефективно, не по-добре, за да купу... а за да купуваме още по-ефективни, неовладяеми системи, с които да се оборудваме. И в крайна сметка не сме изненадани, че точно сега се чува. Ние трябва да пестим, защото държавите членки не се ангажират достатъчно или не действат достатъчно ефективно и мисля, че наистина запрягаме каруцата пред коня. Ние трябва да действаме, но да действаме по друг начин. Да, има цифри, които, на които можем да се позовем, но можем да ги тълкуваме по различен начин. 26 мили, милиарда евро ежегодно се отделят за отбрана, а всъщност много по-малко, отколкото могат да се спестят. Говори се за възможно да спестим 130 милиарда евро, ако ограничим подобни разходи. Но това предполага политиците да кажат ясно в очите на, отбрани, на военната индустрия за какво става дума. Нашия политическо ежедневие лобистите от страна на военно-промишления комплекс диктуват политиката, а не обратно. Преди 10 години се въведоха сателитните е, комуникации в Германия състояние. А преди 30 години още се постави въпроса защо това не се прави. Но защо ние проявяваме такава наивност, че се нуждае и твърдим, че се нуждаем от по-ефективна система за отбрана. Нека да има на европейско ниво е, да се решат въпросите така, че да гарантираме безопасността на, на собственото си население. Е, нека не се подхлъзваме в тази посока. И още нещо. Отново напомням, че докато в Европейския съюз не преодолеем дисбалансите, ако не упражним по-голямо по-голям натиск върху е, Федерална република Германия да не промени поведението си, докато приемаме е, излишъците и приходите от е, е, износа на Федерална република означават задължение за други, няма да излезем от това положение. Сега господин Фараш. Е, здравейте, колеги. Знам, че подобава на сезона е, да се говори за 12-те дена на коледа, но аз бих искал да говоря за 21-дневното нулево броене, е, докато се отворят вратите на Европа за милионите, повече от 40, от Румъния и България. Твърде често в Великобритания е, евродепутатите се оплакват, че британското общество не ги познава добре. Днес ще се опитам да променя това, понеже а, а, бригадир Джефри Ван Орден, а, британски консерватор, а, тук зад мен, а, бе докладчик а, за присъединяването на България към Европа и за широкото отваряне на вратите пред всички тези хора. Браво, господин Ван Орден, аз искам всички британци да знаят а, а, кой сте вие. И какво означава свободата на движение? Означава безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатен достъп до цялата социална система, отворена врата за престъпните групировки, за е, е джипчиите, за е, онези съвремени фейгини, ако цитираме Дикенс, които да се възползват от това, че Лондон е най-богатият европейски град. И положението вече е толкова лошо, 92% от посегателствата срещу банкомати е, в Лондон миналата година бяха извършени от румънци. Сега аз не търся изкупителни жертви. В никакъв случай. Знам, че много хора от България и Румъния е, ще бъдат е, прилични, добросъвестни хора, желаящи да работят упорито, да подобрят благосъстоянието си. Но свободното движение на хора не дава очаквания резултат в Европейския съюз, тъй като вече имаме бедни и богати страни. Един човек от Букурещ, който работи в Лондон, получава детски надбавки за двете си деца, които са в Румъния. Тези детски надбавки всъщност са повече, отколкото е заплатата му на неквалифициран работник в Букурещ. И ето това е причината, по която тълпите, които ще се завтекат към Великобритания, ще бъдат огромни. И както а, ние от Великобритания не веднъж казваме, 80% от британците го казват, стига толкова. 80% от тях са против това след 21 дена да паднат въпросните граници. Понеже е несправедливо, несправедливо е за хората, води до общо понижаване на трудовите доходи, до по-висока младежка безработица и до разделение на местните общности. И разбира се, нещата не свършат от тук. Нашия министър-председател Камеран с пълната подкрепа на лейбаристите и на либерал-демократите желая да разшири този принцип на отворените граници, както самия той го казва, от Атлантика до Урал което означава, че е, страни като Казахстан, та защо не и Украина, да се присъединят към е, Европейския съюз. Тони е, е, е, Блеер сега говори за Албания. Впрочем, той е, помага на Албания да се присъедини към Съюза. Мина добър му час. А защо не и Турция? Вижте какво. Нашето послание е такова. А, а, а, а, Турция на а, на британски, е, е, на, на английски е, Турция се произнася като пуйка. Знаете, пуйките са само за коледата. Не ни трябва турци за друго време. И после, хайде да не задълбочаваме военната интеграция. Мнозина тук в тази зала биха гласували за бомбардиране на Сирия, ако Европа имаше възможност да решава такива въпроси. И слава Богу, това не е така. Гласоподавателите следващия месец май ще се произнесат и аз съм сигурен, че промяната ще бъде радикална. Ще има сатресения в британската е, и европейската политика другия месец май. Благодаря. Има въпрос от колега Ромс. Е, приемате ли да го чуете? Заповядайте, господин Ромс. Uh, господин Фараш, вие твърдите, че сте против имиграцията, или поне подсказвате, че сте против имиграцията. На 4 май 2010 година по телевизията вие заявихте, че Великобритания следва да, издаде, да издава по около 250 хиляди разрешителни за работа всяка година. Сега вие говорите за това, че румънците отговаряли за престъпленията по банкоматите в Лондон всъщност бихте могли да бъдете и по-конкретен. Това са румънски граждани от ромски происход. Благодаря ви, господин Бронс. Благодаря ви за въпроса. <coughs> Позволете ми да изясня нещо за, за вас. Е, ЮКИП, е, Британската партия за независимост, не е против иммиграцията. Ние сме за иммиграцията, <clears throat> но сме за една иммиграционна система, такава каквато е австралийската. А там какво казват? Да дойдат онези, които могат да допринесат квалификацията си на нашата економика, а не да идват хора, които да разпространяват болести, <clears throat> които да разпространяват престъпност, защото, макар, е, разбира се, за Австралия на времето това да е било решаваща предпоставка, дали знаете, там престъпници са пращали само. Но ние не се държим дискриминационно, не търсим изкупителни жертви, просто искаме да си контролираме границите, да си живеем в своята демокрация, а това ни се забранява, тъй като членуваме в Европейския съюз. So. Така. Сега се връщаме отново към темата Европейски съвет. Колегата Лепен се извинява. Няма я, което ми дава правото да дам думата на колегата Ермал Брок за е, Европейската народна Господин председател на парламента, гос, господин еврокомисар, господин председател на Европейския съвет, драги колеги, за Украина. Тази нощ стана ясно, че и нито американските инициативите на госпожа е, Ештън не доведоха до резултат. Е, е, оставам с чувството, че се връща желязната завеса. Под руски натиск един народ е лишен от свободата. Мисля, че в нашата резолюция, резолюция трябва ясно да кажем, че то, така не може, но съм съгласна и с казаното, че се нуждаем от единна политика по отношение на Русия. Въпросите за единната обща политика на сигурност и отбрана са много важни. Ние сме за НАТО, ние смятаме, че НАТО е необходима за колективната сигурност, но трябва да имаме и да прилагаме собствени способности. Ако нямаме европейска въоръжейна промишленост, трябва да купуваме от някъде. Това ни прави замислим. Ако нямаме структурно сътрудничество, способност за действие, няма да можем да постигнем нищо. А в момента развиваме бюрокрация, а не и дееспособност, за да разпределим задачите, да, да обединим нещата. Това е отрешаващо значение. Не можем да чакаме. А, а, е, американците да чрез НАТО да ни да управляват. Е, за, за, защото това, което прави, е, се прави в британската политика, се влияе от, британска, от американската политика. Ние трябва да имаме самостоятелна политика. Ние не искаме да бъдем глобален платец, а глобален играч. Госпожи и господа, за економически и паричен съюз. Нуждаем се от обща политика, докато Европейския парламент действа. Ние работим все по-добре с всичките възможни шест пакове. Имаме по-голяма дееспособност благодарение на Европейския парламент. За това трябва да подкрепим програмите в европейските държави членки чрез Европейския парламент, да определим акцентите които националните парламенти да претворят в национални програми, вземайки своите решения, когато става дума за национални теми и за правата на националния парламент. Мисля, че това е от голямо значение, но наистина е само така можем да постигнем конкурентоспособност, съчетана с подходяща социална политика. И накрая, господин президент, това, което чухме от господин Фараша, не за еврото, за иммиграцията, това е най-ефтин популизъм, популизъм на гърба на други хора. И едно ще ви кажа, Европейския съюз разполага с всички средства, така че хора, които а, нямат работа, да не бъдат допуснати в страната. Прилагайте във Великобритания европейското законодателство, няма да имате никаква нужда от подобен популизъм. Благодаря, господин Брок, казва председателят. Колегата Дартмас има въпрос към вас. Ще отговорите ли? Благодаря, господин Брок, за това, че ще отговорите на въпроса. Използвахте следната фраза. Европейския съюз изгражда военна способност. Казахте това на няколко пъти. Това означава ли, че искате да видите европейска армия, европейска пехота, европейски морски войски и въздушна отбрана? Уважаеми колеги, по този въпрос нямаме правна рамка, дори ако искам при изпълнението на Лисабонския договор предвижда европейски възможности за разпределение на задачите. Ние не можем да имаме европейска армия, защото да речем няма да се приема от германския парламент, но всички тези плашила, които се размахват, нямат никаква основа. Говорим за разпределение на задачите, за повече постижения. Дори Великобритания не може да финансира една свясна армия сами, но ние като Европа, Европа означава това, което сме определили като пулинг и е, еншеринг. Обединяване на нашите възможности за повече суверенитет на нашите народи. Ако не разбирате този проект, ще се превърнете в мъничка държава в този контекст, вместо да играете европейска роля. Господин Гуалтиери, за две минути. Благодаря, господин председател. Европейският парламент трябва да следи отблизо какво се случва с зачитането на общностните споразумения. Ние водихме разговори с създаването на економически паричен фискален съюз. Това беше предварително очертаната цел, но още не сме я постигнали. Още не сме координирали економическите си политики, още не сме създали необходимата рамка за това, още даже не сме очертали конкретни цели за механизма за солидарност. Ето защо е важно днес да се договорим за всичко това, за да може да се създаде истински механизъм за солидарност. И ето защо би следвало да видим каква ще е ползата от едно задължително споразумение, без в него да има необходимите стимули. Трябва да се анализират тези двустранни споразумения, защото едно двустранно споразумение, което налага задължения върху едната страна, ще е в ощърп на тази страна. Ако погледнем двете страни на уравнението, търсенето и предлагането, ще видим, че трябва да се вземе решение възоснова на процедурата на, на съвместно взимане на решение. Ние сме готови да поемем своята отговорност. В резолюцията обаче се говори за тези договорни отношения, и тези договорни отношения още не са взети предвид в пълна степен. Ето защо за парламента няма да е лесно. Господин Уотсън. Господин председател, това е наистина важна задача за Европейския съвет за обща политика на сигурност и отбрана. Тази това предполага с добра работа от страна на съответния комитет. И тук няма да говорим колкото толкова за човешките ресурси и свързаното в е отбраната. Нуждаем се от ефективна политика, която да стъпи на е, технологии, на индустриални постижения в рамките на програмата е, на Хоризонт 2020, използвайки съответните условия в търговията и правосъдието, като съответно работим с НАТО в условия на сътрудничество и добра търговия, по-добри системи за кибернетични и сателитни системи трябва да бъдат наш приоритет. И нека да се зададем въпроса доколко всъщност те подобряват сигурността на САЩ. Ние не трябва да превръщаме енергийната политика, да я свеждаме до една подбележка под линия. Ние се нуждаем наистина от защита за независимост зависимост от Русия и климатичните промени. Е, Европейския съвет не би трябвало е, да прави това, което каза господин Свобода, е, за постигане на баланс в съответните, в финансовата сфера. В разбирането на социалистите това би означавало допълнително бре, бреме отново политиката на Холанд, Гордън Браун и Сапатеро. Ние в това отношение, в този дух, смятаме да проведем предстояща ни кампания за Европейския съюз. Благодаря, казва председателят. Давам думата за две минути на госпожа Кронберг. Уважаеми депутати, финансовите затруднения на държавите членки се отразяват отрицателно върху военната способност. Освен това, сътрудничеството между нас, европейците, в тази област дори намалява. Нашата група смята, че нашата сигурност зависи от общата европейска отбрана. Искам да подчертая дебело това. Ето защо смятаме, че трябва да има европейска обща система на, на защита. Ето защо смятаме, че трябва да се създадат необходимите предпоставки за добро развитие на военната индустрия. Имаме нужда от европейско полугодие в сектора на отбраната. Освен това би следвало да се хармонизират стандартите за сертификация на военното оборудване. Нямаме нужда от а, обществени поръчки за износ на безпилотни самолети, които ще убиват хора. Тези безпилотни самолети въобще трябва да станат обект на много е, сериозни е, рестрикции. Особено когато става въпрос за, за режима на стоки с двойна употреба. Те трябва да, да влязат в а, този режим. Европейските държави би следвало да задълбочат сътрудничеството в онези сектори, които ще доведат до една ефикасна обща политика на сигурност и отбрана. Благодаря, уважаема госпожо. И сега две минути за господин Ван Орден от ЕКАРЕ. Е, естествено, казахте му, че е бригадир, така че заповядайте. отдавна се говори, че следващата седмица е, на заседанието си Европейският съвет всъщност ще се посвети на военните въпроси. Ще бъде, ще бъде военен съвет. И тук а, е, и представители на съвета, и представители на комисията надълго не широко ни обясняваха колко е важно това. Но според мен, като оставим известен списък от домашни задачи за комисията, следващата седмица решенията ще бъдат доста скромни. Е, е, е, тези решения спокойно биха могли да бъдат утвърдени от министрите на младеща и спорта, каквото, което и те направиха, прочим, на 25 ноември. Така че въпросът ми е към представителите на съвета и на комисията, какви чак толкова важни решения за отбраната ще вземат държавните и правителствените ръководители следващата седмица. Всъщност, според мен, по е, обща политика в областта на сигурността и отбраната е, вече е, тенденцията е противоположна. Знаете, ние тук си живеем в, в тази камера в, в един пашкул, но в европейските столици няма кой знае какъв апетит за една амбициозна военна политика и съвсем основателно ударението се поставя върху гражданските е, дейности по предотвратяване последиците на, на кризи, хуманитарна помощ и след конфликтно възстановяване. И много от нас <clears throat> отдавна водят кампания тъкмо за такъв преход, тъй, защото Европейския съюз да направи нещо полезно, да допълни е, е, вместо да се съревновава с военната мощ на НАТО. Европейският съюз се опитва да постави своят институционален отпечатък върху все повече и повече дейности, като прахосва средства за дублиране <clears throat> на структури, в случая вече съществуващи в НАТО. Малко от мисите на Европейския съюз в тази област, прочтем, биха устояли на една хладнокръвна проверка. Повечето от тях всъщност са мироопазващи, както един американски генерал го казва, Европейския съюз създава канализация и водоснабдяване, обаче вода не пуща. Следващият оратор. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да обсъдим въпроса за Европейския съвет в един момент, когато европейските народи страдат от политиката на ограничения, наложени от Европейския съюз и когато се правят жертви за защита на еврото. Другата седмица европейските ръководители ще говорят, говорят за европейските Европейски економически пари, паричен съюз. Вече се чуха някои неща за банковия съюз и така нататък, но се Напълно се игнорират фактите, че имаме милиони половина безработни, че ли няма доставки на електроенергия в, е, Европейс... в Гърция. Цял, е, целият Европейски съюз зорко следи какво става. Хората се са принудени да напуснат домове, домовете си. Господин председател, един такъв Европейски съюз ясно сочи, че не, не се работи в името на европейските съграждани. Ние ще трябва да продължим да работим, за да имаме Европа на солидарност и демокрация. Благодаря, господин Хунтис. След това колега Паксас. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. В дневния ред на съвета са включени много важни въпроси, които са свързани с економическия растеж, с заетостта. Ще говорим за ОПСО, ще говорим за създаването на работни места. Само, че разговорите до сега не са довели до кой знае какви резултати във всички тези области. Ето защо трябва да се каже, че тази година не сме станали свидетели на пробив. В национален план трябваше да има економически реформи, само че мерките, които бяха създадени за малките и средните предприятия, се оказаха недостатъчни. Единствената ни отеха се оказа сезонната заетост. Що се отнася до временните мерки, трябва да се отбележи, че през зимата проблемите се задълбочават и ще видим резултатите от това, което правим сега, едва през следващата година, през лятото, когато безработицата сред младите ще нарасне. Мисля, че трябва да се насърчат мерките за предприятия, които са готови да наемат млади хора под 30 годишна възраст. На следващо място трябва да има подкрепа за онези, които търсят първа работа, би следвало да се облагат с минимална ставка работещите млади хора и техните семейства. Благодаря госпожа Синклер за една минута и половина. Благодаря господин председател. Ето на, все още сме в лапите на економическа криза навсякъде в континента и на какво посвещава вниманието си Европейския съюз? Отбраната. Аз твърдя, че навсякъде в Европа, не само в Великобританията, отбраната далеч не е на първо място сред поводите за загриженост на обществото. Хората се интересуват за етостта, от издръжката на живота, от растящата инфлация, но не за това вие искате да говорите. Вие искате да говорите за отбраната. Тук комисията иска да се съравноваваме с, с САЩ. Че защо? Ние сме 28 суверенни държави в Великобритания поне няма воля да се присъедини към една суверенна държава, наречена Европейски съюз. Уж говорите за волята на народа, всъщност не все вслушвате в нея. Не да се сравноваваме с САЩ, да сътрудничим с САЩ. Защо да преоткриваме Америка, моля ви? Имаме НАТО, НАТО е, организация е, устояла на изпитанията на времето. Трябва да й вдъхнем нов живот. А за заетостта, за еврото се самопоздравявате. Латвия била се присъединила с е, е, е, една лепенка, се, се опитвате да, да поправите още една лепенка, т.е. замазвате всъщност положението, вместо да решите превързочни компреси слагате на раната, вместо да я лекувате. И накрая болката ще стане непоносима и тя ще бъде болка за народите на Европа. Престанете с тази лудост сега. Господин Салафрага за две минути. Благодаря, господин председател. На 19-20 декември Европейският съвет ще се произнесе по насоки за бъдещата обща политика в областта на отбраната и сигурността. Е, ще разгледа също така предложение за повишаване ефикасността на Европейския економически и паричен съюз, за укрепване на координацията на економическата политика с оглед дългосрочна финансово-економическа стабилност на Съюза. Държавните и правителствените ръководители ще направят и ревносметка на постигнатото чрез мерките е, в подкрепа на економическия растеж и заетостта. А, това определено са въпроси от съществено значение за благосъстоянието на европейските граждани. И разбира се, европейските лидери ще обсъждат, наред с всичко, създаването на Банковия съюз. Въпрос от приоритетно значение за литовското председателство на съвета. Първият стълб на Банковия съюз вече е договорен. Става дума за единия надзорен механизъм за предотвратяване на нови финансови кризи. И аз се надявам Европейският съвет да приеме общите разпоредби за втория стълб на Банковия съюз, а именно е, уредбата на реорганизацията на изпаднали в несъстоятелност банки. Е, така че е, при изпадане в несъстоятелност реорганизационните разходи да бъдат поемани от самите акционери, а не от данакоплаците на Европейския съюз. И по този начин ще предотвратим бъдещи кризи и ще възстановим доверието в европейската финансова система на международните финансови пазари. Господин председател, Европейският съвет ще направи равносметка и на постигнатото в областта на енергетиката. Новият бюджет на Европейския съюз, който одобрихме на миналата си сесия, има отделна статия е, заделени средства за финансирането на стратегически е, енергийни инфраструктурни проекти по свързването на енергийните мрежи. Имайки преди, че по-настоящем европейците плащат твърде много за е, е, енергоисточниците, които ползват, е, е особено важно да се отдаде приоритетно значение на довършването на тези проекти, за да се доизгради европейски енергиен пазар и да се премахнат все още съществуващите енергийни анклави. Благодаря. Благодаря. Минута и половина. Господин Гереро Салон. Благодаря, господин председател. Господин Свобода в началото на изказването си се изказа иронично е, за данните на е, растеж и заетост, справяйки сравнение между САЩ и Европа. Тъжна ирония, защото разликата е много сериозна и то не е в полза на Европейския съюз. Над 10 страни в Европейския съюз са с толкова висока безработица, че ще минат десетилетия, за да слезе до 10%. 2008-2012 и през настоящата година на друг континент се проведе една по-ефективна политика, отколкото в Европейския съюз. Тоест политиката на радикални економии не води до добри резултати. Друга да бяха постигнати добри резултати, но не става дума само за политика, става дума и за процес процеси на вземане на решения. Там решенията се вземат незабавно. Когато се постигне политическо съгласие, трябва, се, да, трябва да признаем, че щат, Съединените щати преживяха наистина сери, целия срив страната беше парализирана в продължение на месеци. Но нека се върнем на Европейския съюз. Днес говорим за механизма за преструктуриране на банни и надяваме, че ще се постигне съгласие на следващото заседание на Европейския съвет. Данните обаче сочат, че единния фонд ще се нуждае от още 10 години, може би до 2026 година. Тоест, ние при това положение нямаме истински банков съюз, който да обслужва нашата економика. И това означава промяна на политиката и промяна на процеса на вземане на решение. Председателя, давам думата на господин Дав за две минути. Благодаря, господин председател. Европейския съвет би трябвало да се договори по много различни цели и добри намерения в областта на сигурността и отбраната. Аз мисля, че съвета би трябвало да вземе решение да разположи бойна група от името на Европейския съюз в Централно Африканската република, която да помага на френските войски. Аз съм се срещал с тези работни военни групи. Това е отличен пример за сътрудничество. Там има войски, които са добре обучени, е, които разполагат с най-добро е, оборудване, най-съвременно оборудване и войски, които всъщност са доста чисти, защото не са били пускани в бойни действия от 2005 година насам. И имаше вето в миналото от страна на Германия. Ако историята се повтори, тези групи никога няма да видят истинска битка. Следващата седмица имаме възможност най-развитите във военно отношение страни да формират една група от лидери, които ще или би трябвало да предприемат конкретни действия, за да защитят общностните интереси на Съюза. Благодаря. Благодаря. Андрю, сега за една минута госпожа Джил Еванс. Благодаря, господин председател. За да заработи Европа, е, трябва да и определим е, ясна роля за напред, това число в международните отношения. Европа може да бъде фактор на мира. Една ефикасна политика в областта на сигурността следва да бъде интегрирана с политиката в областта на, на преодоляване на бедността, околната среда, енергетиката, търговията, продоволственото снабдяване, водоснабдяването и така нататък. Трябва да насочим усилията си към възстановяването на мира и какъв по-добър начин да го направим, като упрегнем не военни, а граждански е, ресурси е, за насърчаване на взаимното опознаване и разбирателство, препятстване на конфликтите, на съвместна работа с ООН. Дошло е време да инвестираме не в оръжията, а в хората, особено в младежите, да създадем работни места, да постигнем економическо оживление и възстановяване за всички народи на Европа, като Уелс, Фландрия, Шотландия, страната на баските. Всички общности трябва да се включат това усилие. За минута и половина. Колегата Тошиновски получава думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Един от съществените въпроси на дневен ред на съвета следващата седмица ще бъде състоянието на отбранителната промишленост. Отбранителната промишленост осигурява работа на повече от 400 000 души. Но рисковете за сигурността се променят. Все повече се е, търси хуманитарна намеса, противодействие на терористична заплаха, което поражда своите нови технически предизвикателства. Е, много държави членки следва да участват в подготовката и осъществяването на една военна мисия. Ето защо се нуждаем от максимална степен на технологична оперативна съвместимост, удовлетворяване в максимална, в оптимална степен на отбранителните ресурси на държавите членки и по време на бюджетни ограничения при намаляване на оперативните разходи. малките и средни предприятия биха извлекли полза, а Европейският съюз би се освободил от сегашната си зависимост от външни доставки. Засилването на военната промишленост ще способства за повишаване на военния ни потенциал и в бъдеще. Благодаря. Госпожа Мариза Матия за една минута. Благодаря, господин председател. Заседанията на съвета е, все повече създават впечатлението, че са сборища на лобисти. Но всеки случай, е, лобистските интереси е, вземат, вземат връх и все по-малко политиците се вслушват в потребностите на гражданите. Вместо да огаждаме на финансовите лобита, и би следвало да се обърнем с лице към своите съграждани. В случая е, се е, удовлетворяват интересите на военното лоби. А трябва да се заручим е, усилията си върху влагането на средства в благосостоянието на гражданите, а не в ново въоръжаване. Гражданите имат неотложни потребности. Гражданите ни са бедни, е, неподслонени, необразовани, те нямат потребности в областта на въоръженията е, или отбраната. Господин председател, според мен Европейският съюз е тръгнал трагично по един път към собственото си унищожение. И е, заседанията на съвета напомнят все повече и повече на нещо от филм за Джеймс Бонд. Господин Салаврако, за една минута. Благодаря, господин председател. Разбира се, економическото положение в Европейския съюз постепенно се оправя, но не отбелязваме растеж. економиката е, и продължава да се затруднява, фирмите продължават да се закриват, безработицата нараства и се питам какво прави конструктивно Европейския съюз по този въпрос. Сега чуваме, че Латвия ще се присъедини към еврозоната. Помислете си добре, тук говорим за обща политика на сигурност и отбрана с възможности за заето, защото тройката принуждава Гърция да затвори, да закрие своите оръжейни заводи, което не води до добри економически резултати и последствия само налива вода в мелниците на евроскептиците в нашата страна. И е, добре е тройката да преустанови тези неразумни действия по отношение на Гърция. Председателя, благодаря. Една минута за госпожа Стасен. Благодаря, господин председател. Понякога Европейския съюз смята, че трябва да се говори за нещо различно от рецесията и за това сега е решил да говори за общата отбрана, за общи военни операции, за финансиране на безпилотни самолети и така нататък и за всичко това ще се плаща от европейския бюджет. Трябва да осъзнаем, че вече имаме военни структури. Много е важно желанията и приоритетите на гражданите да са в фокуса на вниманието на съвета. Това обаче не се случва. Държавите и гражданите определено не искат да има един федерален съюз и не искат да има една държава с една армия в Европа. Холандия си има собствена държава, има си собствена армия и ние никога няма да дадем нашите военни правомощия на някой друг. И ако този съвет се провали, това ще зарадва Холандия. По отношение на популизма и онова, което се каза, ще видим какво ще стане на изборите следващата година, ще видите какъв ще бъде Европейския парламент, той ще бъде антиевропейски. Господин Лавия за две минути. Благодаря. Господин председател, господин представител на комисията, господин представител на съвета. Следващата среща на върха ще даде възможност за взимане на важни решения, съществени за следващите месеци. За да се даде тласък на економиката на Европа, за да се създадат предпоставки за растеж, тези решения би трябвало да се вземат. Много държави са принудени да консолидират своите бюджети и економики, Вижда се, че политиките на крайни економии не са най-добрата рецепта. Би следвало да се работи за целенасочен растеж. Нашите економики могат да се разрастват само ако се предприемат необходимите мерки. Ето защо Европейския банков сектор трябва да се реформира. Европейската банка, Централна банка трябва да се реформира по принципа на Банка в Америка. Що се отнася до европейските економики, те трябва да заложат на економиите от мащаба. Ето защо е изключително важно да загърбим тесноградието, на което често ставаме свидетели, и да имаме координиран подход на европейско ниво, а именно изразходване на по-малко средства, но с по-голяма ефикасност. Нека да създадем пътна карта с ясни цели, в областта на отбраната. Една политика, която наистина да бъде обща политика. От трагедията в Лампедуза насам се въведоха мерки и те са добри по своя характер, но не постигаме почти нищо все още с тях. Би следвало да положим повече усилия за контрола върху миграцията, но тук трябва да кажа и не на последно място, че трябва да променим отношението се към миграцията. Италия е входа за много мигранти в Европа и тази врата трябва да се охранява добре. Това е една от областите, в които се вижда, че повече Европа ще ни помогне да излезем от кризата. Госпожа Мария Елени Копа за две минути. Благодаря, господин председател. От 2004 година насам са изминали почти 10 години, а тогава бе приета стратегията за отбраната. И ето на вече 10 години е, се водят разговори за осъществяването на тази стратегия. Е, Европейският съвет през месец декември ще има натоварен дневен ред. Е, на миналата си пленарна сесия Европейският парламент отправи към него сериозно послание, именно, че необходим напредък в областта на сигурността и отбраната, че тази е, обща политика е съществена за укрепването на европейската интеграция и че ако не постигнем напредък в нея, Европа никога не би могла да изиграе важна световна роля, да допринесе за собственото си процъфтяване чрез един единен е, военно-промишлен пазар и оптимизиране на разходите в областта на отбраната. Сега се налага да вършим повече с по-малко и единственият начин да се справим с тази задача е да сътрудничим повече помежду си, е, да проявяваме повече доверие помежду си и е, между институциите и държавите членки. И този въпрос не може да се обсъжда само на най-високото елитното равнище. Гражданите следва да подкрепят общоевропейските инициативи, тъй, защото те да се осъществяват е, по максимално резултатен начин. И трябва да се обърнем с лице към всички правни последици, проистичащи от Лисабонския договор, в частност 14-я му член. Държавите членки имат възможност да интегрират сигурността и отбраната си, съгласно тази е, договорна клауза. За съжаление обаче, до сега съветът не е направил кой знае какво в това отношение. Наскоро, през юни тази година, се състояха разговори с цел постигането на истински напредък, но така и не са набелязани конкретни мерки за изработването на обща политика в областта на сигурността и охраната. Е, все още е, вземат връх е, подходите, интересите на отделните държави членки. Съветът все още вклони в страни от една обща стратегия. Благодаря. Благодаря. Шар Гьоренс има думата. Благодаря, господин председател. За да стане повече от ясно, ние сме все още на светлини години от една европейска армия. Моето поколение във всеки случай няма да доживее да види такава армия. За да се реализира тази идея, следва да бъдат преодолени множество най-различни препятствия. Те са от военна, економическа, е, технологична природа, е, Производството на материална част е все така е, е, свързано с сериозна бъркотия и прахосване на средства, особено в днешните е, тежки бюджетни времена нараства себестойността, намалява от друга страна научно-изследователския потенциал. Фактически лишаваме се от економиите от мащаба, които бихме могли да постигнем в тази област. Този проблем е добре известен и от години. И нека бъдем реалисти. така че най-сетне да стигнем до една европейска армия, до един преструктуриран европейски е, военно-промишлен е, комплекс. А, е, с, ориентиран напред към бъдещето. И, е, впрочем, е, бъдещето бе дефинирано на времето по своеобразния от него начин от Дегол. Той казва, че хоризонтът е онази черта, която се отдръпва от нас, колкото повече се приближаваме към нея. Е, и следователно трябва да си даваме сметка за собствените способности и да обединяваме е, своите усилия, е, своя, своя капацитет за да постигнем, в частност във военната област, по-висока оперативна съвместимост. Но проблемът е преди всичко политически няма смисъл да се посочва с пръст един и друг, това, че липсват способности, липсва капацитет, когато държавите членки не могат да се разберат по конкретни действия. Нали, за Мали Европейският съюз показа, че не разполага с политическата воля да хвърли в работа средствата, с които вече разполага. Господин Айхалд, има думата. Благодаря, господин председател. На следващата среща на върха ще се говори особено за европейската политика за сигурност и отбрана и вероятно за насърчаване на военното производство в Европа. Но аз съм повече, по-скоро за економ... насърчаване на економическия съюз и сътрудничество. Там се предприемат фундаментални стъпки, както отбелязват и финансовите министри. Трябва да се организира съответен фонд за преструктуриране на банките, междуправителствен фонд. Утре отново ще говорим за двустранните договори между европейските държави членки и а, Европейския и комисията. Отново Европа проявява пълна слепота по отношение на контрола. Да, комисията иска повече контрол в своите ръце, но кой ще контролира комисията? Е, за социалния съюз е, са записани само две кратки изречения. Най-сетне държавните ръководители трябва да разберат колко важен, но е той е за Европейския съюз. Председател, благодаря. Давам дума на госпожа Андерсън. Една минута. Моето послание към другите страни по специални програми е следното. Когато ви казват, че ирландците са се справили отлично, не им вярвайте, защото какви са последиците от тази програма. Все по-голяма бедност, разрушаване на местните общности, разрушаване на комуналните услуги, все по-голяма безработица. Всичко това идва вследствие от политиките на тройката, а комисията продължава да настоява с крайните економии не е достатъчно онова, което се случва в Ирландия и ето защо Европейския съвет обръща вниманието си към едно още по-голямо разрушение. Сега тук се говори за все по-голяма, е, все по-засилена обща отбрана, за увеличаване на разходите, много се притеснявам. Надявам се, че в крайна сметка ще наделее здравия разум и няма да се юрнете към една обща отбрана, която да използва страшно много пари. Благодаря за вниманието. Господин Ханс Петер Мартин от Независимите. Ще се опитам да говоря тихичко, да но ме слушате. Е, това не са празни приказки, когато говорим за това, че сме на кръстопът. Не е погрешно да твърдим, че рискуваме следващият парламент е, да е, бъде обсебен от една крайно дясна политическа група. Трябва да предупредим цяла целия Европейски съюз. Разумно ли е сега да поставяме на дневен ред темата за въоръжението, когато имаме точно толкова социални въпроси. Вие да не сте многоточие, се питат милиони е, европейски избиратели. Те изпитват несигурност, драги колеги, и ако продължаваме да действаме така, е, многоточие на 26 май ще се събудим с много лоши резултати. И все още има време. Председателят, благодаря две минути за Жан Еруди. Първото нещо, което бих искал да кажа е да изкажа съжалението си е, за решението на председателя на Европейския съюз. Сега не знам, той поканен ли е? е? отказал ли е да дойде. Ние фактически нямаме връзка, не водим разговор с държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз. Те заседават. Що се отнася до е, промишлената политика в областта на отбраната, до военно-промишления комплекс. Този отрасъл има своята специфика с дълги периоди на развойна дейност, с сериозни капиталовложения. И в тази връзка аз благодаря на комисията за отличното известие. Е, Европейският парламент е създал статута на военно-отбранителен оператор – в Европа, в европейската промишленост, е, така че е, да се гарантира запазването на военно-промишления комплекс на Европа е, чрез съответните стандарти за качество, за да гарантираме своята автономност. Можем да разработим програма като Галилео, да се избавим от американския шпионаж, като разчитаме на свои спътникови средства, също бихме могли да направим и в отбраната. И на мен ми се ще сътрудничеството между парламентите в тази област да стане по-засилено, т.е. между Европейския парламент и националните парламенти. А прочем, трябва да нарасне и ролята на Европейската агенция за отбраната. И бих искал да приключа по отношение на европейски семестър. Добре чух предложението за информационното табло, но е необходимо повече от това как ще постигнем по-висока степен на социална конвергенция по минималните равнища на социална защита. Впрочем, от, от Германия в това отношение достигнаха добри е, новини. Благодаря. Две минути. Колегата Ферейра. Благодаря господин председател. Срещата на върха през декември ще бъде посветена на приемането на решителни стъпки в посока създаване на банков съюз. В момента се предвижда създаването на система от надзорни органи за банковия сектор – Предвижда се общ подход по отношение на е, системата на кредитиране, по отношение на системата на преобразуване на проблемни банки. Естествено, системата трябва да бъде съразмерна, трябва да отчита националните специфики, но трябва да е единна. Искам да приканя нашите граждани да вярват малко повече на Европа и на възможността на Европа да извади ЕС от кризата. Националните решения няма как да проработят по-отделно. Освен това, онова, което предлага комисията за, за договорните отношения, също няма да проработи. А що се отнася до, до банковия съюз, онова, което се предлага за надзора е проблемно, тъй като е ясно, че има конфликт на интереси. Е, банките трябва да се починяват на един е, метод за преобразуване в случай, че възникнат е, проблеми и средствата трябва да, да, да идват от един и същи фонд. И накрая гражданите трябва да разберат, че единния банков съюз с единния надзорен механизъм няма да, да укрепи техните влогове. В случай, че има трудности. САЩ реши да гарантира влоговете, за да възстанови доверието на гражданите в системата. Създаването на една застрахователна компания за гаранция на навлоговете би укрепило доверието на гражданите. Това се направи в САЩ с оглед на откликването на, на кризата от 2008 година. Ето защо съвета трябва да гарантира Европейския съвет трябва да гарантира, че банковия съвет няма да е още една крачка в посока с влушаване на дисбалансите между държавите членки. Следващия оратор, господин Брон, за една минута. Комисията говори е, за повече конкурентност на единния пазар с цел поръчни поръчки в областта на обраните, защото говорим за е, фрагментиран пазар, но е, всъщност е, това са изискванията на Европейския съюз да има съответните търгове. Разбира се, Великобритания може да се възползва от Лисабонския договор, както стори Полша. Комисията говори за некоректни отношения в общия пазар за защита на националните интереси, но и до отбраната е твърде важна за националните интереси, за да говорим е, за конкуренция в тази област. Така че Великобритания не може да бъде независима от предоставките, когато съответни държави се налага да вземат мерки, а ние трябва да защитаваме Фолкландските острови. Благодаря, давам думата на господин Проташевич. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин комисар, предстоящият Европейски съвет ще заседава по важни въпроси, в това число подобряване функционирането на Европейския економически и паричен съюз и от друга страна политиката в областта на сигурността и отбраната. Но предвид събитията през последните няколко седмици в Киев и особено през последното денонощи, според мен Европейският съвет следва да обърне внимание на положението в Украина и на отношенията между ЕС и тази страна. Решението на Украина да не подпише споразумението за асоцииране, решение е взето в навечерието на среща на върха в Вилнюс – бе вероятно изненадващо. Но случилото се през последното ден нощи и особено рано тази сутрин, с употребата на, на сила от страна на полицията срещу мирно протестиращи, и то когато върховният представител на Европейския съюз за външните работи не може да отправи ясно послание, е нещо, което е, ние не можем да подминем с мълчание. Днес, е, тук в Страсбург и, и следващата е, седмица, Европейският парламент трябва да отправи своето послание е, на е, <clears throat> хилядите и хиляди е, събрали се на площада независимостта в Киев, е, да им окажем е, своята морална подкрепа и да заявим, че няма да допуснем насилие в една страна, която се стреми към асоцииране с Европейския съюз. Насилието не е решение. Ето защо ние ще внесем устно изменение на проекто резолюцията на съвета, е, за да насърчим съвета да обърне повече внимание по време на своето заседание на положението в Украина. Благодаря. Госпожа Клева Кекош. Благодаря, господин председател. През май тази година говорихме за това, че е необходимо да се справим с неплащането на данъци, с данъчните измами, с данъчните убежища. 30 конкретни предложения бяха отправени към държавите членки. Няколко дни след това съвета предприе стъпки към заключения е, свързани с е, е, много пари. След месеци на блокиране от страна на Австрия и Люксембург по отношение на директивата за спестяванията, чухме, че може да има някакво развитие и да се приеме директивата за обмен на банкови данни. Тук вече не става въпрос за данъци. Г20 вече обсъжда други въпроси, има други важни срещи, без да се говори по тази тема. Европейското законодателство може и да се приело, но то трябва да се транспонира на национално ниво. Нищо не се случва в това отношение. Уважаеми колеги, Нашата данъчна пропаст, така наречена пропаст е огромна. Тя отговаря по своя размер на разходите, които държавите членки харчат за здравеопазване. Ето защо е изключително важно да обсъдим данъчните измами и неплащането на данъци е, в контекста на европейския семестър. Аз съм съгласна с казаното от комисаря. Освен това, би следвало да се погрижим е, държавите членки да включат този въпрос в дневния си ред колкото се може по-бързо. Благодаря. И сега госпожа Люпен. Една минута. Целта на това, което чуваме е символ на цинизма и безумието на Европейския съюз. Това е значи двойна цел. Трябва да се намалят значи заплатите и да се приравнят на по-низко ниво системите за социална сигурна. Действието на министрите на труда не, не променя нищо. Всички се похвалят с победата, защото смятаме, че че борбата срещу бедността е въпрос на нашите национални. Не да помислим за директивата, която се състои само това от повече конкуренция, повече безработица, повече затруднения за предприятия и агресивно поведение на страните, които са насочени срещу европейското съперничество. И вярвате ли, че наистина една, че избирателите ще се съгласят в моята страна да се наложи в чужда воля. Сега нещата са ясни. Вашата война е войната. Война економическа и война социална. Председателят, благодаря. Госпожо Лепен, госпожа Яркон Сари има въпрос към вас. 30 секунди. Я господин председател, господин, е, господин е, Лепен очевидно е разбрал съвършенно погрешно а, директивата за командированите работници. Говорим за равни условия на труд. Как може да се преобръщат нещата с главата надолу по този начин? вие вземете едно френско предприятие смятате, че са малоумни ли? Или, или работещите да, еднакво заплащане, добре, но едни и същи е, социални придобивки, като в страната на поизход. Това е последствието от тази директива. 40 хиляди загубени работни места. Ако имате нещо да ми кажете, вдигнете карта картата или заповядайте в офиса. Това са 40 000 загуба специално за тук. Аз винаги съм искала да се отправи изискване към работодателите за минимални социални предовеки, защото има европейски държави, които осъществяват съответна социална защита, като Франция. Председателят Имаме само 30, имате само 30 секунди за отговор и е, може само веднъж да използваше синята карта, само веднъж на изказване. Херде Грандес. Господин председател, големите усилия и жертви за постигане на баланс в е, общ, всеобществените финанси дават резултати. И все пак възстановяването от кризата все още изостава. Остават много предизвикателства. За да излезем от кризата, трябва да дадем отговор на пет въпроса. Първо, диференцирана данъчна политика, структурни реформи за повече растеж. Трето, европейски реформи. Тук трябва да отбележим бърз напредък, специално в Банковия съюз, за насърчаването на единния европейски пазар. Чуха се гласове е, които оспорват положителното развитие. След това насърчаването на младежката заетост има младе гаранции и средствата са осигурени. Нуждаем се от повече ликвидни средства за малките и средни предприятия. Е, Европейския съюз трябва да се погрижи за консолидирано излизане от кризата. За банките нуждаем се от единен фонд е, за преструктуриране, е, под координацията било на съвета, било на комисията, но от, едни, от едно място. Въобще се нуждаем от дебат за бъдещето на европейска политика на отбрана. Няма да имаме единна външна политика, ако не разполагаме със съответни инструменти в сферата на отбраната трябва да бъдем силни и щедри към държавите членки и да споделяме общи цели и най-вече да редублираме дейностите, които вършим. Става дума и за по-добро взаимно допълване между гражданските и военни мерки повече прозрачност, ясно разпределение на задачите. Само така ще спечелим доверието на гражданите като генератор на сигурност. Сега Перванш Пере за две минути. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията. Чухте го. Парламентът не желае тези договорености. Така наречените договори или споразумения, които желаете да въведете, са олекотен вариант на тройката за налагане на структура структурни е, реформи е, против е, интересите на някои държави членки. Освен това, съветът ни казва, че някой ден ще се въведат и стимулиращи мерки. Ние не вярваме в това. Искаме и ограниченията и стимулите да се прилагат едновременно. И да вземем заключенията на съвета на министрите на економиката и финансите. Европейският парламент го знае. Що се отнася до солидарността, се нуждаем от общностен подход – по отношение на финансовата и економическа стабилност, вие въвеждате напълно междуправителствен подход. Не това е пътят. Не това е пътят, благодарение и по който фактически тръгна Европейския парламент подкрепата си за първия стълб от Банковия съюз, а именно единния надзор. Господин представител на съвета, чуйте ме, моля ви. Слушайте се в това, че що се отнася до социалното измерение, сметката е крива. Впрочем, може ли да ми обърне внимание представителят на съвета, казва ораторката на английски. Моля да ме чуете, господин представител на съвета. Благодаря. Та, по социалното <laughs> измерение не излизат нещата. Вие сте получили мандати от а, предходни европейски съвети, социалното измерение да бъде на дневен ред. Вие поискахте от комисията да излезе с известие, тя ви го направи известието и ви казва, че първо трябва да бъдат въведени показатели. Е, е, да, разбира се, трябва да има показатели в процедурата, но те трябва да се използват. Защото е, е, става въпрос за, за 125 милиона души, които днес са застрашени от бедност и социална маргинализация, т.е. една четвърт от населението на Съюза. Време е да се действа, оставете показателите на страна. Е, по данъчното е, измерение бих искал да, искал да подкрепя тук казаното от колегите. Ние желаем резултати и очакваме в Люксембург най-сетне сериозно да се подхване въпроса за е, е, изменение и допълнение на е, директивата за данъчно облагане на спестяванията, защото в противен случай държавите членки ще се лишат от 500 милиарда евро. Благодаря, госпожа Галперци на дума. Благодаря а, за Европейския съюз и за и, но, европейската економика. Е, трябва да се нуждаем от положителни знаци, но това не означава, господин комисар, че еврокомисар, че комисията трябва да се задоволи с това. Точно е подходящ момент за е, оценка. Тези, какви са резултатите от начина по който управлявате кризите и оценете работата на отделните държави членки. Да работа без без е, ограничения в субсидиарността. И още нещо. Има наистина много важни теми, но е, аз мятам, че е особено важно да поговорим за Украина да проявим е, солидарност с демонстриращите за проевропейското бъдеще на Украина. Тези хора подкрепят и заотстояват нашите ценности. Що се отнася до общата политика на сигурност и отбрана, нашата политика и нашия мандат се простира само до отразеното в доклада, а именно фрагментиране, фрагмент фрагментацията и раздробеността на вътрешния пазар трябва да се преодолея. Трябва да бъдем по-ефективни. Пилеем много пари в единния европейски пазар, за да пренебрегваме това. Но нека не забравяме още нещо и тук е, искам да привлека вниманието на съвета и комисията. Да не прекаляваме с бюрокрацията. Трябва в рамките на европейския семестър да оценим постигнатото до сега Препоръките по страни трябва да бъдат проследени, да определим по-ясни цели и които засилват между, сътрудничеството между държавите членки, като не забравяме и националните парламенти. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Е, минута и половина за Удоболман. Господин председател, драги колеги, ако днес си задаваме въпрос какво може, да какво блокира най-много европейското възстанование, това е Европейския съвет. Драги колеги, това е едно, една институция, която не прави изводи от собствените грешки, не дефинира ясна политика, и там непрекъснато се съчиняват нови понятия за една псевдополитика, без да се посочи конкретната политическа отговорност. Вие сте фенове на тези договорености и комуницията ни отговори. Отговорете ми простичко на следния въпрос. Кой с кого за какво преговаря? от какви пари се плащат финансовите стимули, кой изготвя програмите и къде остава парламентарния контрол върху такава политика. Това, което ни показвате, води до един единствен резултат нова политика на тройката, една провалена политика, продължавате по пътя без да направите изводи от радикалните, но не социални мерки на тройката. Сериозно ли смятате, че вие ще, опрете, ще поръчвате музиката, комисията ще се съгласява, а ние ще плащаме от европейския бюджет? Няма да стане. Европейския полит... парламент иска друга политика. Е, Удо, госпожа Армс има въпрос към Хармс към тебе. Ребека, слушаме ви. Въпрос към колегата Удо 30 секунди. Споделям критиката на е, колегата Булман на 100%. А Ангела Меркел предложи тази идея на вечерята на последния Европейски съюз и искам да зная как е, социал-демократите са провели коалиционните преговори с Ангела Меркел. Удо, ти си от социал-демократите. Кажи какво се разбрахте с госпожа Меркел по този въпрос. С задоволство ще отговоря на въпроса на колегата Хармс. Ре, а, Ребека, защо мислиш съм толкова наясно с темата? Защото съм се занимавал надълго и на широко с нея. Социал-демократите смятат, че тази политика трябва да бъде част от демократичния парламентарен контрол в Европа. Казвахме го преди, по време и след преговорите. И комисията, ако обича да отговори, защо не каже какво могат да направят в европейския семестър семестър. Не, не смятаме, че могат да се провеждат всякакви недемократични политики. Искаме ясна отговорност за това как да се организира демократичен контрол. Това е моята лична позиция на, на нашата група за преговори, на цялата социал-демократическа партия. Благодаря. Е, ти на... Благодаря, Удо. И сега следващия оратор Пауло Оранжел за две минути. Благодаря, господин председател. Обърнете внимание на следното. В момента е изключително важно Европейския съюз да разполага с ефикасна политика на сигурност и отбрана. Това няма да стане лесно обаче. В хода на кризите в Либия и Сирия видяхме, че в Европа има разнобои, различни мнения, различни становища относно това доколко Европа трябва да се намеси. Ето защо е необходима последователност на първо място в областта на политиката на сигурност и отбрана и е, сродните е, политики. Например, трябва да имаме стабилна политика за справяне с е, природни бедствия, пожари, земетресения и така нататък. Много е важно, освен това, да разполагаме с звена за граничен контрол, които да придружават войските. Трагедиите напоследък ни убедиха в една такава необходимост. Всичко това трябва да се прави естествено в координация с нашите партньори от Северна Америка. Не случайно те прикамват Европа да отдели малко повече внимание на отбраната защото в глобален мащаб това е необходимо. САЩ ни призовава да отделим малко повече средства за отбрана, за да можем да създадем истинска европейска политика на сигурност и отбрана. Освен това, би следвало да се използват по-добре наличните структури. Например, Британия британската и френската отбранителна способност могат да бъдат координирани по по-добър начин, както станахме свидетели в Мали. Ако положим повече усилия, можем да постигнем и повече. Това е платформата, на която трябва да стъпи истинската ОПСО на Европа. Благодаря, госпожа Уилмот. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че економическата и социалната политика се включи в дневния ред на Европейския съвет. Надявам се, че поне веднъж европейските лидери ще седнат на една маса и ще обсъдят мерките, които са необходими, за да се защитят социалните и трудовите права на хората. Не трябва обаче да губим от поглед да си проблемите, свързани с директивата за командироването на работници. Тези проблеми се задълбочиха поради някои решения на съда. Сега безкруполните работодатели наемат чужди работници и подкопават съществуващите вътрешни стандарти. Ето защо сега имаме възможност да покажем на населението, че сериозно искаме да спрем социалния дъмпинг. Свободата на придвижване трябва да е право на всички. Сега обаче се опитваме бързо да решим проблемите. Член 9 и член 12 от споразумението на съвета водят до по-малка правна сигурност и не решават проблемите свързани с подизпълнителите. Използват се неясни термини като оправдан, като пропорционален съразмерен, така че извинете ме, ако проявявам песимизъм и цинизъм относно разговорите на следващия съвет. Смята се, че трябва да се говори за работни места, за растеж е, и това може и да е нещо добро, но съвета трябва да действа решително по отношение на командированите работници. Необходими са дела, а не думи. La amiga Мариета Джаннако. Благодаря ви. Две минути. Госпожа Янако. Пера από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική. Темата е особено интерес. Социалната економика представлява първостепения интерес за, и за сигурността и отбраната. Днес дневния ред включва преди всичко елемента на оценка на последиците от политиката в областта на отбраната. Съгласно тази обща политика се укрепва отбранителните способности, но що се отнася до самата оценка, това вече е една поредица от становища на парламента, които в е, периода на е, финансова и економическа е, криза показват, че са необходими средства за да се постигнат по-добри резултати. Затова в отбранителната промишленост трябва да укрепим европейските предприятия, особено малките и средните предприятия в отделните страни, които могат да допринесат до производството на въоръжения. В периода на криза и безработица ние искаме да дадем положителен отговор на предложенията за общата политика в областта на отбраната. Това е основен аргумент от политически характер, който успоредно с економическите мерки ще даде повече сигурност на европейския гражданин и ще му вдъхне повече доверие в самите нас. Ние ще покажем, че чуваме техния глас. Благодаря. За минута и половина давам думата на господин Лопес Агилар. Политика Благодаря. Европейският съвет е много важен форум и там трябва да има и дебат. Тук става дума за обща сигурност, за подобряване на ефективността, на капацитета за защита, за подобряване на капацитета на отбранителната индустрия също така. И не бива само да изтъкваме економически съображения, да търсим намаления в бюджетите за отбрана. Трябва да търсим и политически решения. Направихме доста напредък в е, темата за банковия съюз, например. Трябва да мислим и по този начин за тази тема. Е, трябва да мислим и какви са правомощията на комисията, какви е, възможности за демократичен контрол може да има и парламента през 2014 година ще има сериозни противоречия между защитниците на Европа и противниците. И, а, и предстоящите избори ще са точно трибуната, от която ние можем да подемем тези теми, да преразгледаме економическата политика да знаем коя индустрия в края на кращата е допринесла за положението на Европа в този момент. Благодаря. Следващият оратор от Маркарас. Eh, Juan Fernando, hay una, hay una colega, la señora Calma, que quiere hacerte una pregunta. ¿La, la, ¿La puedes aceptar? Госпожа Калмаки иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Приемате ли въпроса? Госпожа Карденбах. Господин Агилар, в контекста на пакета за социални инвестиции, комисията трябваше да представи проучване през февруари. Тъй като става дума за инвестиране в здравеопазването, може ли то да се използва и за инвестиране в отбранителната индустрия. Вие мислите ли, че една такава инвестиция в името на здравето на европейските граждани и на стабилната економика може да се използва така и при литовското председателство? Благодаря, моля отговорете decir con claridad. Отговорът е да. Но трябва да имате предвид, че не можете да постигнете повече с по-малко средства. В крайна сметка ние настояваме държавите членки да направят намаление на социалните си бюджети, а искаме добро качество на системата за здравеопазване в държавите членки. Но мисля, че и същият аргумент въжи за отбранителната индустрия на Европа. Когато ресурсите са намалени, трябва да се обединяват капацитетите. Но е необходимо да вярваме в общия ни европейски проект. Господин Хакмар, две минути. Благодаря. Първо за растежа и работните места. Важно е да се анализира обстоятелството, че държавите членки, които а, прилагат политика на а, продължаващи разходи, са затънали по-тежко в кризата. Други, които извършиха реформи или вече преодоляха, или са в момент на преодоляване на кризата. Това е важно да се запомни. Второ, свободата на движение и а, е, възможностите за работа навсякъде не е заплаха, а сила на Европейския съюз. Сила и ценност, която ние трябва да опазим. Трето, като имаме предвид най-важните ни ценности демокрация, стабилност и мир в Европа, според мен заслужава да се отбележи, че в момента в една от европейските столици, стотици хиляди демонстрират в подкрепа на Европейския съюз. Важно е да се помни и да се уважава техния глас. Стабилност, върховенство на закона, свобода, демокрация, прозрачност в обществото – това са целите на демонстрантите. И ние трябва да отговорим – това не е демонстрация против каквото и да било. Както внушават някои скрити колисно сили. Те настояват за по-тесен съюз и споразумение с Европейския съюз. Но в задколисието се решава друго. Трябва да помогнем на тези хора. Трябва да гарантираме европейския мир и стабилност. Ако не можем да отговорим, тогава трябва да видим как ще се развива Европейския съюз в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Госпожа Херцог, една минута. Благодаря, господин председателю. Украинския народ настоява за ценностите на демократичното общество, които в момента са в дефицит. Може по-общо да се говори и за економически дефицит. Банковия съюз, економическото управление са все призиви за повече Европа и те имат голямо значение. Според нас много често се прилага една националистическа, изолационистична политика, а същевременно ние трябва да сме по-отворени и да търсим отговори в посока на повече Европа, като не допускаме е, социална изолация. Ето това е подходът, който трябва да възприемем. Благодаря. Благодаря. Едит, сега господин Гай Мичел за две минути. Аз вече изложих някои от съображенията си за възстановяване и растеж, но искам да говоря в момента по две теми. Общата политика за отбрана и общата отбрана. Аз идвам от военно-неутрална страна и мога да кажа, че за мен е малко трудно да уча на основни неща представители на Шинфейн. В Ирландия използваме е, парите на дънакоплаци, за да се противопоставяме на Шинфейн и техните ресурси, които също всъщност идват от дънацо, дънакоплаците. И е, имаме естествено проблема с е, банките. Второ, е, масовите разрушения, всичко, което проистече от техните действия, е, идва от конфликтите в историята. Трето, независимо, е, че Шин Фейн непрекъснато размахват зад гърба ни заплахата за мрачното бъдеще, мога да кажа, че ние направихме сериозни усилия да се възстанови економиката. И по отношение на общата политика за отбрана, ми се струва, че в моменти на бюджетна дисциплина трябва да има по-добра координация между страните членки, да няма 28 различни бюджета за отбрана, а всъщност да спестяваме от това, че сме обединени и да използваме средствата в е, е, максимална степен. А по въпроса за общата отбрана трябва да има солидарност и тя да е двустранна въпроса за суверенитета, той може да се реши, като кажем така, тези, които са неутрални, могат да застанат зад идеята за обща европейска отбрана и да не се прилага автоматично член 5, т.е. тези страни да могат да се присъединяват към съответните проекти или да не се присъединяват. По този начин ще създадем най-добрията солидарност в възможностите за обща отбрана. Някои неутрални страни членки въобще не дават средства всъщност за бюджет за отбрана и в момента на економии е, трябва да се търсят политики, които да разходват средствата максимално ефективно, за да се запазят нашите граждани, да се противопоставим на заплахите и нека да действаме цивилизовано в това отношение. Благодаря. Госпожа Ана Гомеш, една минута. Вижте каква несигурност цари е, в Либия. Това показва ясно, че има политическа криза – и държавите членки всъщност и съперничат едни на други, с това излагат на риск сигурността на Европа. Енергетиката, киберпрестъпността, водните заплахи, мислят, че те не получават адекватен отговор от страна на съвета не се инвестира в технологичната база, която да помогне на общата политика на сигурност. Ето вижте моята страна, Португалия, която е принудена да си затвори стратегическата корабостроителница. Вижте какво става с производството при контрола на програмата, която имаме и нашествието, водено от Китайската комунистическа партия. Също време да имаме тези корумпирани поръчки за доставка на оръжие. Вижте Мали, вижте Централноафриканската република, където Франция се намеси сама, за да действа достатъчно бързо. Мисля, че и съветът, и комисията всъщност не работят за сигурността на Европа и общата политика на сигурност и отбрана. Благодаря ви. Сега за две минути господин Фейнер. Ана, тук не става дума само за сигурността на Европа. В края на кращата става възмо... въпрос за съдбата на всички европейци. И никой не вярва в края на краищата в банковия съюз, въпреки че изтъквате примерни тук. В е, момента на криза с безкрайно глупавата политика на економии е, се наложи да прилемаме такива мерки, които няма да доведат е, до нищо. Затова трябва да прекратим и да започнем да формулираме стойностни политики, които да създават и солидарност в Европа. Това е. Е, в края на кращата членовете на Европейския съвет започват е, сериозно да се отклоняват от основните си тъжнения и за мен това е твърде е, проблематично. Британският премиер абсолютно нарушава европейските законодателства и принципи, абсолютно нарушава и възможността да се постигне стабилна социална сигурност. И за това европейците трябва да надхвърлят националните граници и да започнат да работят в полза на всички, за да може да се гарантира солидарност. И в края на кращата Обединеното кралство не е само в тези си усилия, господин председател. Те искат да ограничат свободата на движение в Европейския съюз, заедно с други свои приятели. За мен това е, е абсолютно осъдително. И Европейският съюз, е, който трябва да изгради е, едни много по-ефикасни институции, не го прави и не е в състояние да обоздае свои членове, които чисто по популистични предизборни съображения поставят по въпрос основни постижения на европейското законодателство. Благодаря, Франк. За две минути господин, господин Келан. Може да се каже, че следващата голяма криза в Европа най-вероятно ще бъде криза в областта на сигурността и отбраната. Региона с съседните държави във всички посоки става по-непредсказуем и по-несигурен. Увеличава се заплахата от терористични атентати, от киберпрестъпления, понякога подкрепяни от а, определени държави. Но отбранителните бюджети са първата жертва, която пада в името на бюджетните економии. Трябва да се реагира на дилемата между растящите заплахи и ограничените отбранителни способности трябва да се намери адекватния отговор за нашата сигурност. Според мен първата задача на съвета е да се откаже от досегашното си самоуспокоение и самодоволство. Да отвои отбранителните си усилия. Гражданите ни се тревожат най-вече за сигурността си, но те не могат да бъдат гарантирани безплатно. Русия продължава да модернизира своята армия и да харчи над 4% от БВП за военни цели. Не можем с безразличие да подминаваме действията на руския режим, който води истинска политическа и економическа война а, срещу своите а, съседи в а, Европа, срещу а, Грузия. Не можем да реагираме адекватно, ако нямаме адекватни отбранителни способности ако не поеме своите отговорности Европейския съюз, Кремъл ще а, е, действа безнаказано, ще се чувства с развързани ръце в целия регион на изток. Благодаря ти, Туне. А сега последния оратор в този кръг е господин Карас, който има две минути. Уважаеми дами и господа, Имайте предвид, когато говорим за архитектурата на европейската сигурност, че преди една година получихме Нобеловата награда за мир и това показва, че европейският проект е успешен. Сътрудничеството, разбирателството, зачитането едни на други се вписват в този проект – от кого се защитаваме? От кого ще се отбраняваме? Едни от други ли? В крайна сметка, ние искаме да обединим усилията си в отбраната, за да решаваме проблемите извън и вътре в Европа. Проучването на Европейския парламент за липсата на европейски проект показва, че чрез Европа ние можем да спестим между 100 и 200 милиарда евро. Именно тези ползи за ефективността помагат и на рентабилността. Това на първо място. На второ място паричният съюз налага и съществуването на социален и економически съюз – който да се следи от Европейския парламент, като Банковия съюз е предварително условие за това. Трябва да има банков надзор. И е необходимо да вземем решението си по този въпрос преди изборите до година, за да излъчим ясен сигнал, че ние поемаме своята отговорност и търсим изход от кризата. Благодаря. С това Изчерпваме списъка от оратори до тук. Сега преминаваме към спонтанните изказвания, които аз ще прекъсвам веднага, що ми стече тази една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на съвета за изявленията ми. Господин комисар, вие споменахте Ирландия и много се радвам, че признахте колко устойчив и решителен е ирландския народ. Това е много важно, защото програмата ни за спасяване беше наистина трудна. Три трудни години преживяхме. И мога да кажа, че Ирландия е определено един положителен пример. И нека да ви кажа малко добри новини. Има растеж, економиката възвръща конкурентоспособността си, възвръща се и износа, създават се работни места, доверието се подобрява и всичко върви на добре. В но за някои економическото възстановяване не е добра новина, защото те всъщност печелят от това, че когато има политически изстрив. Но ние се надяваме, че ще има. Оратора бива прекъснат. Сега господин Пашко има думата. The long-awaited EU summit on defense is Бързо летят дните до е, съвета, който ще обсъжда отбраната. От 2008 е, година този въпрос не е обсъждан и освен това именно отбраната пострада най-значително по време на кризата. Страхът от е, загуба на избиратели – ориентира а, позициите, но а, отбранителните ни способности намаляват, а, запасите морално устаряват и за да не стигнем до необратими промени, трябва енергично да се работи на основата на решения, кои, които да вземе съвета. Благодаря. Давам думата на господин Хрисогелос. Για αυτά που μιλάμε θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Благодаря ви. Аз мога да ви дам няколко примера във връзка с европейския семестър, защото не е достатъчно да се гледат макроекономическите показатели. Трябва да имаме предвид и социалните показатели. В крайна сметка, възстановяването на бюджета не ни помага да намалим безработицата в Гърция, която е толкова висока сред младите 28%. Необходимо е да търсим и социално приобщаване, защото иначе няма да има възстановяване. Проблемите с държавния дълг са големи, Същевременно ни се каза, че всичко, което се направи по урязването на дълга, би трябвало да ни помогне. Ние имахме 0,35% намаление на дълга благодарение на този херкат, но сега той пак се увеличава. Никакъв успех. In 1984... Джордж е. Оруел заклеми именно това двойствено мислене, когато хем вярваме в някои принципи, хем ги отричаме. И няма как да опишем по-добре е, това, което говори комисията за успеха на Ирландия. Какво се случи с суверенитета? Е, е, отново съществуват всички ограничения, усмирителната риза, която спъва хората да пътуват в Европа. Има надзор от е, Международния валутен фонд, комисията непрекъснато упражнява е, надзор за дефицита на бюджета, шесто пакет, двупакет. Непрекъснато има ограничения, т.е. непрекъснато една тройка наблюдава Европа. И е, когато други автори говориха в миналото за британския империализъм, сега също можем да говорим за вид империализъм. Ораторът е прекъснат. Свърши ви времето. Господин Шикерски има думата. И панство, креование, проведение... Благодаря, господин председателю. Общата политика на сигурност и отбрана – е изключително трудна задача и изисква от нас да съчетаем економическите и политическите интереси. Тук важна роля играят економическите интереси и търговските ни цели понякога наделяват на ценностите. Мнозинството от ораторите споменаха Украина, но в много мъгляви фрази са облечени официалните позиции на Европейския съюз който мълчи, за да не пострадат отношенията с Русия. Общо се основава на споделените ни ценности. Искам да привлека вниманието ви към обстоятелството, че значението на Европейския съюз става особено голямо, когато има големи заплахи. Ораторът е прекъснат. Господин Пикола има думата rekao kako je sigurnost kisik za demokraciju no poput kisika i sigurnost esto doivljavamo zdravo za gotovo. budui da je jedan трябва много сериозно да гледаме на последните събития, които имат отношение към сигурността и отбраната. Трябва да се даде отпор на заплахата на тероризм, от тероризъм, на организираната престъпност, на енергийните и екологичните заплахи. Нестабилността ни тревожи особено много, за това трябва заедно с партньорите да укрепваме своите способности заедно с съседните държави. Харватия участва в миротворчески и хуманитарни мисии и за това а, гледаме положително на а, предстоящия съвет. Благодаря. Следващият оратор е моят приятел Джан Кели. Uh, Благодаря ви. Мисля, че Последните 4 години и половина, откакто съм тук, сега за първи път влизаме в тази среща на върха с добри новини. Европейския съюз не се сгромоляса. Еврото отново възстановява растежа си. Това са чудесни новини. И собствената ми страна вече се сочи като пример за успеха благодарение на подкрепата на Европейския съюз и други. Но нека кажа, че ние възстановяваме с 124% от БВП, което е двойно в сравнение с препоръката. Имахме много ефективни мерки, нещо много важно. Ангажимент поет лятото на 2012 година, така че няма да има втори кръг от спасителни мерки за Ирландия. Това беше успех. Благодаря ви, Шон. И сега госпожа Флашикова. Благодаря ви. Сред основните теми на срещата на върха ще бъде и економическата политика. Неизбежно е да се търси задълбочаване на економическия и валутен съюз, но трябва да има и растеж на економиката, да има социална сплотеност затова трябва да се търси и благоденствие. И в такъв смисъл трябва да има мерки за подобряване на системата в дългосрочен план, не краткосрочни. Защото краткосрочните мерки се отразяват само неблагоприятно на заетостта. Ние трябва да подсилиме финансирането в подкрепа на економиката, трябва да засилим и социалните инвестиции, да има ефективна система на социална сигурност – за да няма социални изблъсъци, които се получават именно от неефективни мерки. Благодаря. Сега господин президент. E Благодаря, господин председателю. Държавите членки трябва да подемат е, инициативата да участват солидарно в решаването на въпроса с иммиграцията в Средиземноморието. Това е голямо предизвикателство и е изключително важно Европейският съвет да намери механизъм за действие. Мерките за Средиземноморието трябва да бъдат приложени ефикасно и ефективно. Малта е готова да поеме своята отговорност, но настоява за преглед на ОПСО с запазване на стокхолмските цели. Засиленото сътрудничество с трети страни съгласно глобалния подход към обежището също има значение. Ораторът е прекъснат.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 Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за дебата. Ще се опитам накратко да отговоря на най-често задаваните въпроси от почитаемите членове. Механизма за оздравяване, Украина, отбранителната политика. Първо, по Украина. Мисля, че е изключително важно да покажем подкрепата си за украинския народ и неговия европейски избор. Трябва да бъдем солидарни. Съгласен съм с парламентарните лидери, които обърнаха внимание на факта, че това, което виждаме на Киевския площад, ни напомня колко са важни свободите и ценностите, с които толкова сме свикнали в Европа, че ги приемаме за нещо нормално. Виждаме обаче и от събитията тази сутрин, че е много важно да ги защитаваме. Ние ги защитаваме и тук, в Европейския парламент, но така или иначе това е една непрестанна битка в името на на свободата, свободното придвижване, което всъщност е толкова важно за Европейския съюз. Това са и свободи, особено ценени от европейските граждани. Така че благодаря ви за работата, която сте извършили в тази област и за усилията да защитавате тези свободи заедно с Европейската комисия. По отбраната. Мисля, че е важно да припомня на някои от почитаемите членове, че общата политика за отбрана е предвидена и в Лисабонския договор. И ние вече сме постигнали напредък, защото имаме различни мисии по сигурност и миротворчество, които работят по целия свят. Ние, разбира се, можем да постигнем и повече успехи като се водим от възложените ни договор... отговорности на ниво Европейски съюз. Трябва да работим и срещу киберпрестъпността, трафика на хора, като развиваме същевременно економиката на мащаба и избягваме дублирането. Мисля, че доста от ораторите обърнаха внимание колко е важна економиката за Европа и наистина тук трябва да вложим усилие, енергия, за да се съгласуваме по-добре. В уводното си изказване бях ясен, ние искаме да продължим сътрудничеството с НАТО и други международни партньори – Някои от ораторите смятат, че вече е постигнато достатъчно, но аз бих запитал защо тогава при самолетите, корабите, фрегатите и други уражени доставки имаме толкова затворен тип на държавните поръчки. В крайна сметка всички тези области имат полза от економиката на бащаба и обединяването на ресурсите. Това подобрява производството и помага при ограничения ресурс. Европейският съвет, който предстои, ще бъде много важен в това отношение и се надявам, че ще има конкретни решения. По договорните споразумения мисля, че трябва да дебатираме защото тук разбирането не е достатъчно добро и мисля, че трябва да дадем повече обяснения на Европейския парламент. Така или иначе парламентът подкрепи пакета от двете мерки, пакета от шесте мерки. Всички сме съгласни, че те подобряват економическото управление – Виждаме как се развива европейският семестър, ние се опитваме непрекъснато да го подобряваме и при тези договорни споразумения искаме да добавим елемента мотивация, защото знаем, че тези мерки са трудни, понякога струват скъпо и не са лесни за изпълнение. Съобразяваме се и с правото на демократичен надзор на Европейския парламент и националните парламенти – е, защото в този случай държавите членки са тези, които предлагат това, което желаят да изпълнят като реформи, а ние предоставяме финансова помощ в бъдеще. Разбира се, тези споразумения трябва да отчетат и всички елементи на социалното измерение на паричния и монетарен съюз. Необходимо е да мислим за изпълнението на европейския семестър в тази светлина. Накрая. Днес имаме три, а, два от тристранните разговори по схемата за гарантиране на депозити. Работим по банковия надзор и се надяваме, че ще проведем някои от най-важните преговори преди парламентарната вакансия, за да може да започне изпълнението. Някои от вас отбелязаха, че единия оздравителен механизъм е труден за разискване. Наистина тук се водим от правното основание на член 114. Знам, че преговорите не са лесни и всъщност те ще продължат между финансовите министри и следващата седмица. Работим усилено по намирането на компромис. И ролята на Европейския парламент тук е важна. Трябва да отчетем обаче, че това е процес, който ще ни отнеме години. Резултатът е много важен. Ние трябва да задействаме този механизъм и така ще изпратим убедителен сигнал на финансовите пазари, бизнеса и гражданите, че в крайна сметка сме успели да запушим всички дубки на банковата система и че има надежден контрол. Надявам се, че така ще рестартира и финансирането на економиката, една от проблемите области, която обяснява защо растежът не е такъв, какъвто ни се иска. Благодаря ви, господин заместник-председател. Сега давам думата на министър Лешкевичиус, който ще отговори от името на съвета. Заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря на всички, които участваха в дебата. Чухме ред мнения, които ще бъдат сведени до знанието на съвета. Мнозина от вас споменаха Украина и съм много благодарен за това. Като Както каза и нашият министр, демонстрантите се изправят срещу поемането на неевропейски път. Те се борят за свобода на словото, за свобода на сдружението. Това са основни европейски ценности – затова и сме благодарни на върховният е, представител на Европейският съюз е, за нейното желание да се постигне демократично решение на проблема в Киев. В тези трудни часове не можем да оставим украинския народ сам. Искам да благодаря на парламента за подкрепата и приветствам факта, че утре ще бъде гласувана резолюция. И накрая по темата Украина, както споменах и вчера в дебата, изключително важно е ние просто да присъстваме там, сред тях, за да им покажем, че не ги оставяме сами. Някои от е, евродепутатите, господин свобода, госпожа Береш, например, говориха за социалното измерение. Разбира се, растежът на економиката сам по себе си няма да възстанови социалната картина в Европа. Затова страните членки трябва да решават предизвикателствата, създадени от кризата, с по-добри усилия за балансиране на економическите и социални цели. Затова трябва да се подсили европейското измерение на социалната политика. Страните членки трябва да работят съвместно, координирано, балансирано за търсене на заетост, и балансиране на социалния елемент, който ще даде тласък и на Европейския економически съюз. Е, във всички случаи се търси максимална заетост и трябва да се подсилва социалното измерение с е, съответни мерки е, за заетост, за социално приобщаване, за целите за постигане на стратегия 2020 съответните критерии, социални е, показатели, включени в европейския полугодие, са именно една мярка допринасяща за това. Следва да има и е, наблюдение, надзор на изпълнението на социалните политики от страна на страните членки. както и координация на социалните политики на национално и европейско ниво. Господин комисар, вие споменахте директивата за спестяванията. Действително вчера не се постигна политическо споразумение, но мога да кажа, че нашето председателство е, направи всичко възможно тази директива да бъде прията преди края на годината, така както искаше Европейският съвет. През ноември и декември тази е, година се постави темата на съвета по финанси. Не можахме да постигнем обаче съгласие, поради това, че няколко страни членки имаха резерви. Европейският съюз ще представи е, резултатите от е, дискусиите на ниво Екофин и тогава Европейският съвет ще е, реши какви задачи ще даде за следващия период. Господин Ван Орден и госпожа Гомеш коментираха конкретно въпроси от европейската отбрана. Нека да кажа следното. Тази седмица срещата на върха ще търси именно постигане на конкретни резултати в областта на отбраната. Ако мога да дам няколко примери, примерно рамка за киберсек сигурност, също стратегия за морска сигурност, развитие на европейски капацитет. Там ще търсим разработване на безпилотни въздухоплавателни системи. Също така ще се работи по новото поколение сателитни комуникационни спътници, системите за зареждане гориво в е, въздуха и системите за осигуряване на киберсигурност. Някои от вас споменаха и взаимоотношенията Европейски съюз-НАТО. Нека да подчертая, че НАТО е ключова партньорска организация на Европейския съюз. И Европейският съюз, е, Европейският съвет, извинете, ще подчертае това в своите заключения за общата политика за сигурност и обрана и ще призове за практически стъпки за подсилване на сътрудничеството с НАТО. Ние изграждаме едни взаимоотношения между двете организации с цел избягване на дублиране на усилията и постигане на взаимна допълняемост. Ще се обсъдят и други въпроси, които са директно свързани с интересите на гражданите. Общата политика за сигурност и отбрана има за цел да ни осигури едно по-сигурно съседство, един по-сигурен е, свят. А подсилването на економическия и валутния съюз ни дава друг вид сигурност. Сигурност, защита от економически неизвестности и преодоляване на дългосрочната безработност. Безработица. А банковия съюз има за цел да ни защити от е, поредна финансова криза, да възстанови солидността на банките и доверието в нашите спестявания. А, също така, що се отнася до Средиземноморието, а, ние търсиме мерки за защита на хората, които търсят и по-добър живот от там. Надяваме се, като трагедията от октомври никога да не се повторят. И на европейските избори е, следващата година ние ще можем да посочим ред неща, в които Европейския съюз е имал решаваща роля за сътрудничеството и солидарността. Благодаря. Благодаря, господин министр. Ще има резолюция, която, с която ще приключи е, този дебат. Т.е. има подадени две предложения за резолюции. От НП